All right. Um, we don't appear to have got a full panel of... Uh, Председателката. Нямаме пълния брой оратори тук на трибуната от страна на Европейския парламент, но въпреки това ще започнем, за да имаме достатъчно време за изказвания. Как ще процедираме? Ще дадем думата на унези оратори, които вече са тук. С това малко ще се промени последователността. Силви тук ли е? Не е тук на трибуната. Силви предполага се да си на трибуната. Uh, sorry about that. So, uh... Съжалявам за това. Добре дошли на всички. Сред нас са господата Гуалтиери и Брок. Те са двама от водещите преговорите от името на Европейския парламент в рамките на преговорите за економическия и валутния съюз и неговото управление. Тези преговори се състояха на 9 декември 2011 година. В резултат от тях бе сключено споразумение за по-строга бюджетна дисциплина, споразумение между 17-те страни членки на еврозоната. Към него могат да се присъединят и държави извън еврозоната. Плод на това споразумение е фискалният пакт. Съгласно този пакт ще се налагат автоматично санкции на тези страни, които надхвърлят тавана от 3% за дефицита. Съгласно споразумението, годишният размер на структурния дефицит не бива да надхвърля 0,5% от номиналната стойност на БВП. Държавите членки се споразумяха за прилагането на така нареченото златно правило, което да бъде прогласено в конституциите им бе поет и дългосрочен ангажимент за задълбочаване на процеса на фискалната интеграция, за изготвянето на по-подробни бюджетни планове, които да се представят на срещата на съвета през март тази година. Сега ще започнем разискванията. Ще дам първо думата на господин Роберто Гуалтиери за кратко изложение. Опитът ни от вчера показа, че е вероятно да имате въпроси. ако имате въпроси, ще дам думата на докладчиците тук в парламента за отговор. Роберто. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Развълнувам съм от възможността да дискутирам по фискалния пакт с представителите на националните парламенти. Това е много важна среща. Вие всъщност представлявате страните по договора, които ще трябва да ратифицират този европейски договор. Ще участвате като наблюдатели в преговорите – и по този начин всъщност участвате в съставянето на текста, който ще бъде подписан на следващия съвет. Подходът е, представлява нещо като е, критически ангажимент. Защо критически? Защото за нас междуправителствен договор не беше най-доброто решение. Дори не беше необходим от чисто юридическа гледна точка. Вярно е, че имаше вето от страна на Обединеното кралство. И тъй като всяка друга процедура изискваше единодушие, се наложи да се подходи чрез този е, междуправителствен текст. Имаше необходимост от промяна на договорите, тъй като пактът за стабилност се оказа през годините недостатъчен. Това, разбира се, е предварително условие, по което можем да дискутираме. Реформата на този пакт за стабилност, заедно с 6 пакета, може да се обсъжда те първа. Можем да се питаме всъщност дали пакета от 6 мерки няма да позволи разрешаването на проблемите и съответно спазваните на правилата. И за това говоря за критически подход. Всъщност тази критика към междуправителствения текст позволи до някъде да разгледаме нещата, които са свързани с една много сложна европейска процедура. И това обяснява наистина нашата силна критика. Бюджетната отговорност е необходимо условие, но не е достатъчно – Следователно е абсолютно необходимо да се действа и по другата част, а именно растежа и заетостта. Но аз сега няма да се спирам точно на това. Ще говоря за самия договор. Та подходът ни е критичен, защото в същото време става въпрос за ангажимент – Мисля, че ние допринесохме заедно с другите европейски институции за подобрението на този текст и за избягването на някои рискове, които бяха записани в първоначалната версия. А именно създаването на успоредно управление, което да е различно от управлението на общността. управление, което би било по-неефективно и което би се основавало на преценката на самите е, правителства. И така, нека да вземем сега окончателния текст на договора. Вярно е, че все още има проблеми с този текст, но най-общо казано, считам, че този текст не представлява огромен потенциален риск и е сравнително логичен. Той просто допълва съществуващото европейско законодателство и допълва ролята на институциите. Настоявам на това, сигурно ще го обсъждаме още. Тази роля, за която говоря, може да се счита за законна, защото се основава на ангажименти, които така или иначе се определят от закона. Днес договор ангажира държавите да спазват закона. Както и реда за прилагане на тези закони, който е определен в законодателството. Това са задачи на институциите, които вече съществуваха. Те първа държавите просто имат допълнителни задължения, свързани с транспонирането на тези задължения в тяхното национално законодателство. Преди не беше така. Институциите не знаеха точно кой трябва да проследява приложението на договорите. Знаете много добре, че това сега е записано в член 3 на договора. Това е разпоредбата, която ангажира държавите членки да впишат за предпочитание в конституциите си, ето това е съществено изменение – тъй като в случая не става въпрос за задължителна промяна на Конституцията, а става въпрос за препорък. От правна гледна точка предпочитанието не съществува в крайна сметка всеки национален парламент ще реши. Става въпрос за възможност. И така, продължавам. Значи, възможно да се запише в Конституцията спазването на баланса. И този баланс сега се уточнява. Това именно е въведено спрямо първоначалния текст. Става въпрос вече не за годишен дефицит и не за счетоводен баланс, а за структурен баланс. Сега се го, говори за средносрочни цели. Това е залегнало и в европейското законодателство. И това е цел на Европейската комисия. Така че това е задача за Европейската комисия, която съществува още преди а, този договор. Друга разлика. Прага от 0,5. Това е максималният дефицит а в европейското законодателство предвиждаше 1%. Възоснова на пакета от 6 мерки, държавите, които е, с, с е, 60% дефицит, всъщност те трябва да приложат 1%. Всъщност обърнах всичко. За тези държави с 60% се прилага 1%. И ние поискахме в преамбюла, по-скоро ние заявихме, че ще подкрепим предложението на комисията да се премине към 0,5% в общностните текстове и по този начин ще има пълно съвпадение между член 3 и европейското законодателство. Това, разбира се, може да доведе до някакви проблеми, свързани с тълкуването. Сега дали прага, определен в договора, е твърдо определен или става въпрос за, нещо, за някаква променлива, дали може да се променя във времето. И сега ще приключа с друг въпрос, който също ще трябва да обсъдим. Искам да изведа напред връзката с Европейския механизъм за стабилност. Защото ние сме определили в случая е, две възможности за връзка във времето. От една страна имате срок е, една година за ратификация и след това една година след ратификацията за приложение на реформата – И една година след въвеждането на механизма за корекции. Така че това са двете години максимален период и този период трябва да се отчита, когато се определя и срока за ратификация на новото споразумение. Така че това трябва да се обмисли. Освен това има други елементи, връзките с националните парламенти. Тук сега има по-голяма яснота във връзка и с член 13. Освен това, лице е въпроса за ролята на Европейския съд. Ще има оговорка, вероятно, на следващия Европейски съвет относно ролята на съда. Сега съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря, Роберто. Трябваше да говорите 5 минути, но вероятно не е възможно да се обгърне такава тема в рамките на 5 минути. Сега ще дам думата на Елмар Брок, който е още един представител на парламента по темата. Госпожо председател, госпожи и господа, Позволете ми да направя няколко допълващи бележки. При разискванията в публичното пространство се наблюдава едно недоразумение. Счита се, че фискалният пакт е инструмент за справяне с кризата. Но не това е целта, която преследва този пакт. Пактът по-скоро е само една от мерките за въвеждането на фискална дисциплина, една от мерките целящи спазване на правилата в бъдеще. Сред тези мерки са Европейското полугодие, пакетът от 6 законодателни мерки, укрепването на пакта за стабилност и растеж и други. имаше два-три проблема, които не можеше да бъдат решени на основата на договора от Лисабон, тъй като в него липсваха съответните разпоредби, т.е. нямахме правно основание. По отношение на така нареченото златно правило – онези държави, които се присъединят към фискалния пакт, са длъжни да въведат златното правило в националното си законодателство. Това няма нищо общо с европейското законодателство. Държавите членки трябва да приемат национални законодателни разпоредби, по силата на които да се придържат към правилата на общо европейско ниво. Както знаете, пактът за стабилност и растеж бе нарушен през изминалите години, това число и от Германия и Франция. Второ, пактът предвижда така нареченото обратно обикновено мнозинство при налагането на санкции. Така ще се избегнат решенията за налагане на санкции, основани на политически съображения. Преди 20 години, когато бе прият договорът от Маастрихт, не бе предвиден подобен механизъм за налагане на санкции. Той не бе въведен и през следващите години. Не бе въведен в пакта за стабилност и растеж, тъй като бе взет предвид националният суверенитет. Фискалният пакт предвижда следната възможност. Ако Европейската комисия установи правонарушение от страна на държава членка, то решението на комисията за налагане на санкции може да бъде отхвърлено при квалифицирано мнозинство сред държавите членки. До момента действаше обратното правило и опитът показа, че то не сработи. През 2002 година моята политическа група предложи Съдът на Европейския съюз да бъде сезиран и по хипотези, свързани с, парич, с валутния съюз, но тогава не можахме да се споразумеем по това предложение. Тогава, през 2002 година, аз изтъкнах, че единствено ако има възможност за сезиране на Европейския съд, ще се създаде и доверие към пакта за стабилност и растеж. През 2002 година не можехме да предвидим, че този пакт ще бъде нарушен над 60 пъти, без да има възможност да бъде сезиран Европейският съд. В момента се предвижда такава възможност, т.е. който не спазва правилата, може да бъде обект на производство пред Съда на Европейския съюз. Фискалният пакт не е общностен договор. Как тогава може една общностна институция като Европейската комисия да сезира Европейския съд по силата на подобен договор? Мисля, че няма да постигнем задоволително решение на този проблем но предвижда се възоснова на проверка, извършена от комисията, да има възможност да се образува производство срещу държава членка или няколко държави членки. Мисля, че от 1 март нататък, когато предстои подписването на фискалния пакт, най-вече тройката ще разполага с правомощия да оправомощи Комисията за сезиране на Европейския съд. Нека изтъкна, че фискалните мерки, действията за проверка на националните бюджети се извършват, като се взема предвид бюджетната самостоятелност, пълното право на осмотрение на националните парламенти по отношение на държавните бюджети. Мисля, че един такъв по-строг надзор трябва да бъде придружен и от структурни изменения, за да увеличим производителността и конкурентоспособността на държавите членки и така да предотвратим бъдещи кризи. От тези мерки ще проистече и насърчаване на растежа. До момента действията ни не бяха с инвестиционен характер – не бяха насочени към създаването на структури, които да генерират растеж. Мисля, че след приемането на фискалния пакт, казвам това като германец, който представлява управляващата партия на Германия, ще бъде необходимо да се съсредоточим и върху въпросите, свързани с структурните промени и с растежа. Ще трябва да отделим много по-голямо внимание на тези въпроси. Обръщам се и към колегата Ламасур. Трябва да настояваме за това структурните фондове да започнат да изпълняват същинските си функции. Структурните фондове бяха създадени през 80-те години в следствие от въвеждането на единния вътрешен пазар. Основната функция на структурните фондове бе да се подпомагат по-слабо развитите държави и региони, така че да са конкурентоспособни на единния вътрешен пазар. В бъдеще размерът на структурните фондове ще бъде между 350-360 милиарда евро. Тоест на година се падат по 50-60 милиарда. Тези средства трябва в много по-голяма степен да се разходват за малките и средни предприятия, например. Това ще бъде един много важен принос в укрепването на конкурентоспособността на регионите. Мисля, че трябва да спрем финансирането по структурните фондове в някои области, където сме заделяли финансиране до момента и да се съсредоточим по-скоро върху преодоляването на различията между регионите, върху подпомагането на по-слабите. Само така ще можем да постигнем необходимия баланс на единия вътрешен пазар. Много ви благодаря. Сега ще дам думата на господин Йенс Йоел, който е член на Комисията по европейски въпроси в датския парламент. Искам да напомня на всички гости, че ако искате да се изкажете, трябва да подадете заявка. Имам четири молби в момента, три от тях са от Великобритания, така че в интерес на по-големия спектър от гледни точки би трябвало да подавате повече молби. Сега ще дам думата на Йенс. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на различните парламенти, уважаеми колеги, радвам се, че участвам в този, да се надяваме, ползотворен диалог относно бъдещите стъпки. Работил съм в този парламент и като член на национален парламент в Дания, трябва да ви кажа, че много усилия трябва да се положат, за да се убедят европейците. Имаме нужда от допълнителни усилия от страна на всички нас, за да се постави ударението върху общите цели – върху институционалната структура. Дания не е в еврозоната, но мнозинството в датския парламент избра да се присъедини към новия договор. Дания ще спазва всички разпоредби на фискалния пакт, отворени към страни, които не са от еврозоната, включително разпоредбите за установяване на баланса и златното правило. Ние сме в малко по-различна позиция, но участваме така или иначе. Предполагам, че датския парламент все още се опитва да осъзнае какво точно означава европейското полугодие. Сега имаме и европейския пакт. Не сме сигурни, е, трябва да се организира дебата относно националните програми за реформи и какво трябва да се прави по отношение на показателите за макроекономически дисбаланс. Във връзка с днешния дебат трябва да говорим за политическия избор и за институционалната структура. Економическата дисциплина е предварително условие, но не е решение само по себе си. За да излезем от кризата, ние трябва да създадем работни места, иначе няма как да успеем. Много колеги казаха това през последните няколко дни. Един Економист професор Йозеф Стиглиц посети Дания преди време и каза, че няма примери в историята, в които криза да е преодолявана без създаване на възможности за инвестиции и работни места. Ние създаваме нови правила за фискална дисциплина, но тази дисциплина трябва да се комбинира с насначаването на растежа и работните места. Затова с удоволствие чух, че комисията вчера спомена за тези проектни облигации. Трябва да се наберат нови средства. Радвам се, че държавните и правителствените ръководители най-накрая през януари говориха за създаването на работни места и предвидиха средства в тази връзка. Как обаче да се създадат работни места без да има програми в тази връзка? Имаме много директиви, които да следваме. Два милиона работни места са планирани във връзка с директивата за зелената економика, зеления растеж. Е, ние смятаме, че политиците трябва да предприемат болезнени стъпки и решения, за да се стигне до много а, е, дълго чакани Е, решения като патента, например. Знаете, че има проблем с мястото. Естествено, че ще трябва да има много компромиси, но това е пътя напред, ако искаме Европа да успее. Трябва да имаме подобрение на действието на вътрешния пазар, да направим Европа по-зелена, това ще стане, ако приемем финансирането по многодишната финансова рамка. Така ще се гарантират и целите за Европейския съюз до 2020 година. Законодателството на лице. Нямаме нужда от нова рамка. Просто трябва да приложим съществуващото на практика. Имаме една програма Europe at Work. Тя също трябва да бъде използвана. За да се придвижи Европа напред, за да постигне напредък, всички трябва да работим заедно. И така стигам до последния елемент в моето изказване. По силата на новия договор ще има по-засилен диалог между Европейския парламент и националните парламенти, както и между комисията и националните парламенти. Как ще стане това точно зависи и от структурата на различните парламенти. Член 13 от договора споменава за това, че националните парламенти трябва да обсъждат бюджетните политики. Това ще е полезно, но според мен националните парламенти трябва да разговарят в пряка връзка с комисията относно проучването за годишния расте ще трябва да дават своето мнение и си мисля, че колегите от КОСАК също ще споменат това. В заключение трябва да кажа, че трябва да поставим ударението върху създаването на работни места, не само върху фискалната дисциплина. Трябва да приключим работата по някои директиви, работа, която вече е започната и когато работим за общото благо, да следваме по-малко национални интерес и да се ангажираме малко повече. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Силви Голар. Много благодаря на всички, които сте тук. Ще съм кратка, защото много неща вече бяха казани от колегите. Имаше трима представители от Европейския парламент. Третия е Гифер Хофштад, председателя на група АЛДЕ. Аз ще се опитам да се изкажа и от мое име, и от негово име. Аз съм един от докладчиците по шесто пакета, впрочем. Бе казано чудесно от Роберто и от Елмар. Не трябва да е, се спираме на това, защо е, този договор се направи, защо сега. Но никой не споменава ЕЦБ. Когато Марио Драги дойде тук, той поиска е, този фискален пакт. И не трябва да забравяме, че този договор е полезен за това банката да продължи да работи добре и за да се избегнат всички безпокойства, свързани с ролята на Централната банка. Освен това, нека не търсим прекалено голямо значение на този текст. Крайна сметка този текст довършва цикъла на дисциплината. И сега вече наистина трябва да се работи. И ще наблегна на два момента. Първия проблем е, е доверието в нас, колективно. И понеже сме едни с други в момента, едни срещу други в момента, нека да си говорим почтенно. Ако искаме всички инвеститори от света да ни повярват, те трябва да повярват, че ние можем заедно да вървим напред, че можем да предприемем всички економически и социални мерки, които са свързани с единната ни валута. И съответно трябва да имаме една и съща концепция за държавен суверенитет нека да приемем една много по-динамична визия за нещата. Ние с създаването на еврото през 1992 година влязохме в една нова политическа ера за всички държави. И всички държави, които са извън еврозоната, но искат да влязат в нея, също се ангажираха. И то изключително политически и силно. Това не може да не се отрази в някакви промени и институционални, и поведенчески. Така че идеята, че всичко ще продължи да си остава така и само ще приемем предимствата на еврото, просто не е, работи, не, не е реална. Видяхме, че трябва да се спазват договорите. Ялмар го каза. Трябва да приемем ролята на съда, защото съда в други области правораздава. Защо не и тук? А, има някакви резерви в този смисъл, но това трябва да остане в миналото и изключително конкретно и прагматично трябва да убедим, а, че в крайна сметка можем да управляваме а, финансите си. И колкото по-просто правим нещата, толкова по-лесно ще убедим всички инвеститори. Ние всички сме на избрана длъжност. Не можем да убедим гражданите, че сме сериозни, ако продължаваме така. В крайна сметка гражданите са възрастни хора. Не можем да ги караме да вярват, че няма да се промени нищо и ще се решат нещата. Трябва да им дадем растеж, заетост, работни места. И тогава ще ни повярват. Така че тези, които не искат да влязат в еврозоната, добре, това е техен избор. Но тези, които сме вътре, трябва да имаме наистина по-различно поведение. Втория важен момент е демокрацията. Мисля, че този договор просто леко докосва, така както и шесто пакета, основния въпрос, който е пред нас днес, а именно как можем днес да убедим гражданина, че той има някакъв глас във връзка с решенията, които ангажират неговото бъдеще в Европа. Когато се събира Европейския съвет, всеки един от членовете има неоспорима легитимност, законова легитимност, но колективната отговорност не присъства непременно заради това. Няма достатъчно прозрачност, няма достатъчно обществена консултация, обществено допитване и съответно има известна цензура. Знам, че това е табу, но аз го подчертавам и това е истински проблем. Не може просто да направим сбор от е, е, леги... законовата легитимност на всички държави членки. Това се вижда и във Франция, в момента в президентската кампания, съществува и в другите държави. Независимо дали сте отдясно, отляво или в центъра, не се говори достатъчно за тази колективна отговорност. Казват ни се, че тези хора, които са избрани в държавите членки, идват в Европейския съвет и те разполагат с ясен мандат, за да извършват нещата. Обаче какъв е този мандат? Кога е даден? От кого е даден? И подновява ли се във времето? Хората, които са избрани преди кризата, трябва сега да разрешават кризата със същия този мандат. Вчера се опитах да отговоря на господин Каш и говорих за, за, за, за външните е, решения, екстернализацията, тази сложна дума използвам. В крайна сметка, как може да решаваме за гражданина без неговия глас за такива е, тежки проблеми. La competitivité. Например, конкретно способността и съответните последици върху заплатите. всяко решение в една държава членка може да засегне другите държави членки. Например, в пакета 6 мерки имате контрол на макроекономическия дисбаланс. Това е правилна стъпка. Но какво можем да направим в повече? Ще спра до тук. Но това, което аз исках да подчертая, е, че наистина сме много далеч от решението. Това бе напомнено от е, датския парламент в случая. Нямаме обща економическа визия. Дълго време си мислихме, че дисциплината ще е достатъчна. Трябва да се мине към по-широка визия, но най-вече ние не разполагаме с демократически подход, който да е достатъчен. И най-силната опасност е, че може би ще можем да спасим еврото, но ще загубим всички европейски граждани междувременно. Благодаря. Okay, thank you Благодаря. Сега преминаваме към изказалите желание да вземат думата. Сега ще ви представя реда на изказване малко или много. Аз разделих колегите от Великобритания от другите карти. Трябва да се придържаме някъде в рамките на 3 минути, за да може докладчиците да имат време за отговор. Освен това, трябва да включим и допълнителни оратори. Значи, Бил Каш от Великобритания, Джеймс Клаписън от Великобритания. Ами всъщност така бяха подадени изисквания, исканията за изказване. Всъщност може да отчитаме и дали изказващите се принадлежат към еврозоната или не. Аз съм председател, казва председателката, значи колегата от Словения, Люксембург, след това Перванш Береш, Линдън Харисън от Великобритания, господин Жоржети от Италия и господин Донихо от Ирландия. Така че първо давам думата на Бил Каш. Благодаря, госпожо председател. Елмър ни каза, че целта на договора е да даде правила, включително златното правило, за да може правилата да се спазват. Разбирам това напълно. Има обаче сериозни съмнения относно законността на това споразумение. И ако искаме като съюз или общност да стъпим на основа е, свързана с е, принуждение, е, с нещо, което подкопава европейското законодателство, то тогава се повдига въпрос относно легитимността на Европейския съюз. Вчера госпожа Меркел каза, че не иска да поема рискове. Може да ги поеме, но не иска да се забърква в някакви авантюристични афери. Един от проблемите тук е че демокрацията, както чухме от колегата от Франция, е съществено важна. Върховенството на закона зависи от демокрацията. Ето защо, и тук няма да навлизам в подробности, защото професор Пол Крейг написа една много добра дисертация относно законността на това споразумение. Ще цитирам само едно изречение, където се казва Важно е да се види дали договора може да придаде нови функции на европейските институции. Това ще е против Лисабонския договор и правните принципи. И има 11 страници анализ в тази връзка. Значи, Възоснова на всичко това, което подчертах и възоснова на други изказани становища, тук може да се зададе сериозен въпрос. Знаем, че пакта за растеж и стабилност е ни преди, но основният въпрос, ако трябва да сумаризирам, е дали се придвижваме към един по-политически съюз, както спомена пред Wall Street Journal Вивиан Рединг вчера. И дали се използва известна доза принуда. Тук не става въпрос само за Великобритания, когато говоря за този проблем. А по отношение на златното правило, не може да се казва, че ние не сме част от споразумението и съответно нямаме право на мнение. Просто намеренията на комисията и на другите институции са изключително съмнителни и в тази връзка трябва да подчертая дебело, че пътя по който сме поели е изключително опасен. А именно, допускаме, че цялото това начинание е напълно законно, а тук има сериозни съмнения. И в заключение трябва да кажа, че Великобритания даде своята позиция само преди няколко дни в едно писмо от страна на нашия посланник до секретарята на съвета. Там се казва, че тук не става въпрос само за лондонското сити или за единния пазар. Става въпрос за други въпроси, които са свързани с начина на функциониране на Европейския съюз. Това е всъщност проблема. Аз мога да навляза и в по-големи подробности, но няма нужда. За мен просто е трудно да повярвам, че тук има много хора, е, които въобще не си дават сметка, че това е сериозен въпрос. Тъй като тук се засяга живота на техните избиратели, на гражданите на страните става въпрос за конституционни промени, които ще трябва да бъдат направени във връзка с подкрепането на това незаконно споразумение. Джеймс Клаписън е от Великобритания. Е, е, Госпожо председател, явно предвидената последователност за изказване предизвиква известно недоволство тук. Така че в името на хармонията ще отложи изказването си за по-нататък, за да дадете възможност на други да вземат думата. Председателката, ще следвам предварително определената последователност. Имате думата. Благодаря. Имам три въпроса към Елмар Брок. Първо, Смята ли Елмар Брок, че фискалният пакт е международно споразумение или общностно споразумение? Второ, по предложенията за нарушение, които са заложени в член 8 на пакта, комисията ли прави предложение за започването на процедура на нарушение или държава членка? Съгласно член 8, комисията следва да образува процедура, но държавите членки разполагат с компетенции да сезират съда на Европейския съюз. Това ми се струва странно, защо е предвидена тази процедура. И последният ми въпрос е следният. Всички се надяваме, че ще установим стабилност, устойчивост, че ще насърчим заетостта. Но какви ще са последиците за демокрацията в страните членки, ако положението на определена държава членка или на повече държави членки е такова, че без въвеждането на единен валутен курс, на единна валута, те ще срещнат сериозни затруднения с конкурентоспособността си, ще натрупат висок дефицит и с течение на времето няма да са в състояние да спазят изискванията на пакта без да натрупат голям дефицит и да създадат несигурност. Има ли някакви предвиждания за това какъв ще е мащабът на мерките за строги економии, които ще се наложат на отделни държави? Какви ще са последиците на тези мерки за безработицата и безработицата сред младеща, например? Има ли някакви проучвания на последиците за отделните държави членки и за избирателите там? Благодаря. Следващият оратор господин Сечели от Словения. Е, доволите ми благодаря, госпожо председател. Позволете ми да кажа няколко думи относно този фискален пакт и фискалната дисциплина сама по себе си. Те са описани в документа, който обсъждаме днес. Смятам, че основното послание тук е в първия параграф на член 3. Ако трябва да парафразирам, държавите членки трябва да имат балансиран бюджет. С други думи, това означава, че държавите членки не могат да харчат повече от онова, с което разполагат, от онова, което генерират. Освен това, не може да има безотговорно отпускане на, на заеми, е, това няма как е, да се превърне в генератор на растежа. За да има растеж, трябва да има работеща економика. Така се създават и работни места. Естествено, трябва да поговорим тук и по въпроса за безработицата. Много наболял е той в Европа. Аз смятам, че Държавите членки на Европейски съюз са изправени пред едно много стратегическо решение – което за някой ще доведе до мерки на крайни економии, ще има нужда освен това от фискална консолидация. Тази консолидация обаче не може да бъде цел сама по себе си. Заедно с една конкурентоспособна економика, тук трябва да има иновации, е, да засилим своята възможност да се конкурираме, дори ако става въпрос за страните от Азия бъдещите поколения няма да могат да съществуват възоснова на заемите. Много държави са изключително задлъжнели към настоящия момент и Словения, за съжаление, е една от тях. През последните няколко години нашия дълг се отвои е, всъщност сега то е 50% от БВП, само преди 3 години този процент беше 24. Всички тези страни са изправени пред нови предизвикателства и задачи и новото поколение ще трябва да консолидира обществените финанси. С други думи, трябва да намалим публичните разходи. През 2012 година публичните разходи трябва да бъдат сведени в рамките на 3% от БВП. При нас цифрата в момента е 5,6. Освен това, отчитайки златното правило, което би трябвало да стане част от конституциите, ние ще гарантираме балансирания бюджет. Очаквам, че ще има много проблеми във връзка с този фискален пакт, но гледайки стратегически, мисля, че това е правилният път за Словения и за Европа като цяло, тъй като економиката трябва да стане по-конкурентоспособна. Благодаря. Сега господин Алекс Бодро от Люксембург. Благодаря, госпожо председател. Две бележки от моя страна. Първо по фискалния пакт и второ по златното правило. Сега във връзка с публичните финанси. Мисля, че е очевидно, че имаме нужда от определяне на общи цели, както и на инструменти за надзор. Имаме нужда и от превенция, и от санкции. Но считам въпреки това, че става въпрос за национален избор при определянето на начина, по който да се постигнат тези цели. Тоест, решението за средствата, чрез които да постигнем тези цели. Те трябва да останат национални и съответно от прерогативите на националните парламенти. За това изразявам безпокойство, защото в момента изоставяме това разпределение на задачите. И мисля, че съвета комисията тежат все повече именно върху средствата, начин на пътищата, по които да реализираме тези общи цели, свързани с публичните финанси. В този контекст искам да отбележа, че според мен Европейския парламент се намесва в тази процедура и не трябва наистина да позволява да се намалява полето на действие на националните парламенти. Вчера говорихме за обмен между националните парламенти и наистина би било полезно да обсъждаме нещата между нас и между националните парламенти по начина по който транспонираме в националното законодателство от гледна точка националните процедури, от гледна точка уредби, от гледна точка на, на, на нашите национални пътища, как ще транспонираме съответно този междуправителствен текст и съответно 6 пакета. Сега по златното правило е, радвам се, че правителствата изоставиха задължението за вписване на е, това правило за е, баланс в националното законодателство. Аз първо имам съмнение върху ползата от това правило. Сега, що се отнася до пакта, който за, за растеж и за стабилност. В крайна сметка той е надконституционен. Там се определя вече принципа за бюджетния баланс. И тогава каква е ползата сега това правило да се запише в националните конституции? Второ, такава система би проработила в държава като Франция, например, или Германия, където Конституционният съд може да провери наистина конституционността на бюджетните закони. Но съществуват много държави членки в Европейския съюз, където такава възможност не съществува. Европа не може да наложи нова конституционна система и конституционен преглед, конституционна проверка. Така че е абсолютно необходимо да запазим гъвкавостта, за да наложим това златно правило в националното право защото иначе наистина ще се объркат безкрайно нещата. Затова съм силно успокоен, че се изостави тази идея и че здравия разум в крайна сметка победи. Благодаря. Um... Благодаря. В началото трябваше да се изкаже докладчика от комисията по заетост. За съжаление, колегата не можа да дойде. Сега съм дала възможност на председателя на тази комисия да помисли кой може да замести този колега. Давам думата на Преванш Берес от Комисията по заетост. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря като председател на Комисията за заетост и от лично име, естествено. Когато разгледаме историята на еврозоната, в крайна сметка експертите, наблюдателите, внимателните наблюдатели не са чакали началото на кризата през 2007 година, за да констатират, че с минаването към еврото и с правилото, което си определихме, именно пакта за стабилност и растеж, механизмът просто не работеше оптимално, за да ги кажа меко нещата. Защото още в началото на 2007 година, годината в която всъщност извършвахме равносметката на 10 първи години в еврозоната, се установи ясно, че въпреки пакта за стабилност и растеж, който трябваше да ни послужи до някъде за златно правило, се оказвахме с сериозни различия в конкурентоспособността и с макроекономически различия в еврозоната, които в крайна сметка превръщаха цялото действие доста, в нещо доста непосилно. Днес отговор нашите политици се опитват да извлекат полуки. И в това, което се нарече шесто пакет, т.е. пакет за, за економическо управление, равновесието се оказва също доста несъвършено. Ние в парламента не сме гласували по всички тези мерки. Но от една страна се засилваше правилото отново че на един нов етап от засилване и съответно се търси равновесна точка. Но в тази равновесна точка трябва да се отчитат именно всички различия в макроекономическите дисбаланси. По този начин до някъде признаваме, че има отклонения, че има затруднения, които е, са наблюдавани през първите 10 години на еврозоната. Това, което е обезпокоително сега с новия е, договор, е, всъщност са няколко неща и ще се опитам да ви ги изредя. Първо, новото равновесие, което трябва да се постигне между правилото и е, макроекономическите дисбаланси, изчезна. А се опитваме да включим в Конституцията същото това правило. После, е, приложното поле, до кого се прилага, за кого се прилага. Чувам, например, великобританските колега. Съжалявам, че е, Великобритания не е част от е, текста, но условието, което те поставиха, беше напълно неприемливо. Именно защото засяга по същество потенциалното функциониране на зоната, а именно е, тяхната молба да бъдат изключени от финансовото законодателство. И като погледнем в крайна сметка за кого е предназначен този текст – не мисля, че този текст се отнася до Гърция, до Ирландия или до Португалия, защото очевидно никой няма нужда от този договор, за да прилага за тези държави правила, които са изключително строги. Значи зад това има политически залог, който е изключително важен за някои държави. От тази гледна точка много от нас го казаха вчера и някои го казаха и тази сутрин. Равновесието, което ние трябва да търсим в еврозоната между необходима дисциплина и общо бъдеще не е установено. Значи, член първи от новия договор говори за растеж, но с, с логика, която е все една и съща. Защото спазили сте бюджетната дисциплина, Спазили сте е, публичните си правила и тогава растежа ще дойде. Все едно и също си говорим. В крайна сметка Централната банка ни казва, че най-добрата парична политика е стабилността на цените. Политическите економики в нашите държави вече наистина платиха тежък дан на това златно правило, което не създава работни места и не създава заетост и растеж. Ето това е всъщност предизвикателството на този дебат около ратификацията и намирането на ново равновесие. Сега наистина нямам време да продължа с парламентарните измерения на дебата, но все пак да отговоря с една дума в заключението си. Искам наистина да ви обърна внимание върху това. Какво казваме, когато казваме, че ползваме заетост и растеж като думи, а записваме златното правило в този договор. В крайна сметка това е липса на равновесие, което вече много добре познаваме и познаваме резултатите му. Благодаря. Thank you very much. Um, I... Благодаря. Първанш каза, че това е нейната лична позиция. Тя не се изказва от името на комисията си. Може би изказването беше нещо като смес. Линдън Харисън от Великобритания. Госпожо председател, аз ще говоря от името на Камерата на лордовете и отразявам позицията на всички политически партии Нашия първи доклад през март 2011 година одобри предложението за пакета от 6 мерки. Междувременно направихме интервю с Дейвид Лидингтън, министъра по европейски въпроси, който одобри европейското полугодие. Според мен то следва економическите насоки от по-рано. Преди две седмици публикувахме нашия доклад относно фискалния пакт. Там почетахме, че трябва да се подобри конкурентоспособността на Европейския съюз, да се насърчи растежа. В тази връзка съм съгласен с предложението на Елмар Брок да се върнем към целите на структурните фондове и датския колега, който каза, че трябва да се укрепи вътрешния единен пазар, особено когато става въпрос за патента. Що се отнася до пакета от три мерки, ние одобрихме помощта за Гърция. Големия фонд, тази защитна стена, трябва да стане още по-голем. Съгласни сме с рекапитализацията на банките, но не чрез така наречения deleveraging. Е, това ще означава, че те ще имат по-малка способност да върнат Европа на пътя на растежа. Ние бяхме объркани от това неподписване от страна Великобритания. Попитахме премиера защо той няма да подпише. Чухме, че Лондонското Сити и така нататък банковите власти се притесняват от този данък върху финансовите сделки, но трябва да подчертая, че Камерата на лордовете не видя причина да не се подпише договора. Това е нашата обща позиция на Камерата на лордовете. Имаме и други доклади относно агенциите за кредитен рейтинг. Там се създадоха сериозни проблеми. Една европейска такава агенция вероятно няма да ни свърши работа. Имаме доклад относно Европейската надзорна рамка. Той е нов. Ще имаме доклад относно данъка върху финансовите сделки. Ще публикуваме и доклад относно многогодишната финансова рамка между 2014-2020 година. Смятаме, че много от идеите е, в тази бюджетна рамка са свързани с растежа, с неговото възстановяване. Тези доклади, всичките за които говоря, може да ги получите от Дънкан Сейгър, представител на Камерата на лордовете в Европейския парламент. Благодаря за вниманието. Сега господин Джорджети от Италия. Грация, президенте. Е, Благодаря, господин председател. Госпожо председател, извинете. Мисля, че Италия предприе действия още преди започването на преговорите за фискалния пакт. В Конституцията бе прогласен максимален размер на дълга. От следващия месец тази нова разпоредба ще влезе в сила. Не мисля обаче, че тя решава всичките ни проблеми. Прогласяването на максимален допустим размер за дълга в конституциите на държавите членки означава, че не институциите на Европейския съюз, а националните институции ще следва да проверят дали съответните законодателни разпоредби, които ще се приемат по-нататък, ще са конституционно съобразни. Както каза колегата от Люксембург, не е ясно кои институции ще направят тази проверка дали сметните палати на държавите членки или конституционните им съдилища. Каква процедура се предвижда съгласно фискалния пакт? Каква процедура се предвижда за надзор върху спазването на средносрочните цели? Мисля, че това е един много важен въпрос. Що се отнася до конституционната реформа, за нейното провеждане е предвидено създаването на независими органи към националните парламенти. Ще направя няколко общи бележки за демократичните структури и участието. Личният ми опит в италианския парламент, на който съм член от доста време, показва, че Италия винаги е подкрепяла споразуменията, договорите, предлагани от Европейския съюз. Проблемът обаче е, че в националните парламенти не се водят достатъчно обстойни дискусии. Когато се провеждат дискусии за предложеното от Европейския съюз, обикновено участват само определени колеги. Няма широко участие от страна на всички парламентаристи. Във връзка с това е много важно да информираме обществеността, да осигурим нейното по-широко участие, за целта е необходимо провеждането на референдум. С оговорката обаче, че италианското законодателство не предвижда провеждането на референдум. Трябва да осигурим участието на гражданите във вземането на решения. В противен случай гражданите ще останат с впечатлението, че Европейският съюз предприема действия само тогава, когато трябва да се въведат драконовски мерки. Председателката. Господин Донахю от Ирландия е следващият оратор. След господин Донахил ще говори колега от Европейския парламент и господин Пинто от Португалия. Uh, you, uh, Благодаря, госпожо председател. Имам три въпроса към докладчиците от името на Европейския парламент. Първият ми въпрос е свързан с решаването на проблеми, свързани с финансите на държавите членки. Проблемите на отделните държави членки с публичните им финанси така или иначе ще трябва да бъдат решени, дали чрез фискалния пакт или по някакъв друг начин – Най-вече малки и по-отворени економики като Ирландия, които са в положение на криза, би било по-добре тези държави да отдадат част от суверенитета си на Европейския съюз. Това е за предпочитане пред отдаване на част от суверенитета им на финансовите пазари. Мисля, че трябва да прехвърлим част от правомощията си към Европейския съюз. Това ще е в интерес на нашите граждани. Ще кажа няколко думи за економическите и макроекономическите дисбаланси, които се визират в пакета от 6 законодателни мерки. Мисля, че трябва да осъществяваме същия надзор върху макроекономическия дисбаланс, какъвто надзор осъществяваме и върху финансовите върху дефицита и дълга, извинете. Много държави членки се намират в затруднено положение поради макроекономически дисбаланси. Именно тези дисбаланси са в основата на кризата в повечето държави. В основата на кризата в по-малка степен са индивидуални решения за разходването на средства или данъците. Ако третият ми въпрос е свързан с следното. Ако държава започне работа по средносрочните си цели, то тя приема и въвеждането на определени мерки. Да допуснем, че държава е достигнала до този етап, но поради някакви външни фактори не може да постигне предвиденото за максималния допустим размер за дефицита. Каква процедура се задейства тогава? Имам предвид следното. Сигурен съм, че държавите ще предприемат всички усилия, за да ограничат дефицита си. Но поради някакви външни фактори, например в други държави членки, може да не постигнат тази цел. Мерси. Лиам Гок. Благодаря, госпожо председател. Много британски колеги се изказаха те знаят, че ако има златно правило с интерес в економическата история, то е сигурно британското златно правило, което въжеше до 2004 година и което на времето изключваше от е, изчисленията на публичните дефицити инвестиционните е, разходи, публичните инвестиции. И когато се направи истинския баланс на периода Тони Блер, става ясно, че равносметката е добра, именно защото Имаше масивни инвестиции в публичните е, инфраструктури, че имаше реформи в образование и в здравеопазване и освен това Централната банка се намеси масово, за да опаричи дълга, съответно чрез лихвени проценти, освен това и чрез курса, който позволи пък на Великобритания да запази конкурентоспособността си извън еврозоната. Аз разбирам британските си колеги които остават скептични е, спрямо Европейския съюз, където Централната банка не може да се намеси по този начин и където златното правило, което ни се предлага днес, е изключително ограничаващо. И само Наивниците могат да си помислят, че такова ограничаващо златно правило, което се съдържа в договора Меркози, ще ни позволи едновременно да а, създадем работни места и растеж и да а, създадем дисциплина. Не защото го написваме с думи, ще успеем още повече, че тези политики за бюджетна консолидация се провеждат в Европейския съюз от 10 години на сами Перваш Берез го каза с нейни думи. От 10 години овладяхме разходите извън конюнктурните периоди, където наистина се влушиха с кризата 2009 година, но публичните разходи бяха овладяни във всички държави членки. Кое... Какво обяснява сега влушаването? Защото се намалиха данъците на бъдещите поколения от вчера. Именно това задълбочи дълга и това, което днес наричаме структурен дефицит. Сега във връзка с това понятие структурен дефицит, това понятие, което се предлага в текста на Меркузи. Нека 30 секунди да помислим по това понятие, което започна да се обсъжда вчера. Понятието структурен дефицит в момента се а, е, дискутира сред економистите. Структурен дефицит на теория се свързва с е, про... потенциален процент на растеж, съвместим с стабилна инфлация. С други думи, би трябвало след, е, според най-добрите економисти, да става въпрос за дългосрочна, стабилна цифра, докато в крайна сметка разходите за производство остават същите. В такъв случай, при конъюнктурна промяна можем да понесем малко по-задълбочен дефицит, например 3% от БВП. Но какъв е големия проблем? Това понятие за структурен дефицит – не е солидно, нито уместно емпирично. Европейската комисия самата тя приема, че това, което наричаме структурен дефицит, се променя краткосрочно и това поставя под въпрос е, категоричността му. Краткосрочно той се промени въпреки че производствените разноски не са се променили. Това означава, че структурният дефицит зависи от текущия, който пък зависи от растежа и съответно зависи от реалното търсене. А реалното търсене не се влуши в Европа. Реалното търсене е потреблението и инвестициите на предприятията. А какво прави договора Меркози? само ни забранява да действаме именно по тези разноски, чрез институционализиране на политиките за бюджетна консолидация. Така че по всички тези причини понятието структурен дефицит остава изключително уязвимо от теоретична гледна точка. И понеже всички тези политики за бюджетна консолидация са с политически отпечатък, който е спорен, ние можем да подкрепим само по тази причина, само онези, които считат, че трябва механизма за европейска стабилност да подпомогне онези държави, които наистина имат затруднения. Благодаря. Благодаря. Сега Мотопинто от Португалия. Благодаря, госпожо председател. В началото трябва да кажа, че когато говорим за дефицит и задлъжнялост, в моята страна се говори от дълго време по тези въпроси. Приехме закон през 2010 година, който малко да укрепи положението. И имаме норми, които до 2015 година би трябвало да постигнат общо взето това, което е написано в фискалния пакт обсъждаме дали в Конституцията ни да се включи разпоредба в тази връзка и дали трябва да има конкретно мнозинство, за да се променя бюджетното законодателство. В краткосрочен план, знаете, че моята страна има една бюджетна програма, ние стрикно я следваме. Има политически консенсус, 80% от членовете на политическите партии са зад тази програма. Имаме и социална програма. Економическите тенденции обаче и международния контекст е, показват, че общо взето отиваме към рецесия. Конюнктурата сега е по-лоша от е, времето, когато подписахме меморандума за разбирателство. Когато говорим за прилагането на практика на фискалния пакт, би трябвало да отчитаме причинно-следствената връзка. Какво имам предвид? Трябва да се отчита влушаването на економическото положение, когато се обсъждат различни мерки. И така стигам до основното в своето изказване. Според мен споразумението укрепва една от страните на проблема, фискалната дисциплина. Нямаше да е възможно всички да подкрепят споразумението, но социалното измерение малко е позанемарено. От техническа гледна точка, това социално измерение не се вгражда лесно, когато се говори за излишък, дисбаланси и така нататък – но тази цел трябва да продължи да съществува. Чудя се дали може да се предвиди нещо и когато става въпрос за отделни жалби, жалби, когато не се отчита е, социалното измерение, социалното положение на хората – В споразумението се говори за подкрепа на економическите реформи за намаляване на дефицита. Аз мисля обаче, че трябва да говорим и за структурните фондове. Ако ще говорим само за бюджетна дисциплина, без политики, които да подкрепят структурните мерки в страните, мерки за постигане на растежа, то договора няма да постигне своята цел. И Последна карта сега. Желание за изказване от Уле Шмидт от Европейския парламент. Заповядай. Благодаря, госпожо председател. Аз съм шведски либерал. Както знаете, Швеция е извън еврозоната. Искам да подчертая, че е особено важно, че всички днес сме се събрали тук, за да обсъдим тези проблеми. В момента Европа е изправена пред опасността да категоризира, да раздели държавите членки на различни категории страни. Историята показва, че едно подобно разделение може да доведе до драматични последици за целия Европейски съюз. Ето защо мисля, че такива съвместни срещи са много добри. Усъвършенстваме начина си на работа на тези срещи. Вчера слушах разискванията. Първоначално бе предвидено да се говори само за страните от еврозоната, но слушайки разискванията, станових, че темите засягат не само страните от еврозоната, те засягат всички държави членки – засягат и решенията, които вземат националните парламенти които пряко се отразяват върху гражданите. В Швеция, в Дания и Обединеното кралство бяха проведени референдуми за присъединяването към еврозоната. Всъщност, ние искаме да се присъединим към еврозоната, но трябва, когато водим такива разисквания, да не намекваме, че онези страни, които са извън еврозоната, нямат право да участват в тях, защото проблемите засягат всички ни. Председателката бяха поставени въпроси към докладчиците от Европейския парламент. Сега ще им дам време да отговорят в обратната последователност. Елмар. Благодаря госпожо председател. Ще направя няколко кратки бележки. Първо, радвам се, че 25 държави членки изявиха готовност да се присъединят към пакта. Това показва, че няма разделение в Европейския съюз. Показва, че е постигнато единство и че единствено две държави доброволно се изолират. трябва да наблегнем на това, че Европейският съюз не бива да се разделя на политическо основание на държави в еврозоната и държави извън еврозоната. С изключение на Обединеното кралство и Дания, всички държави членки са задължени в момента, в който изпълнят критериите, да се присъединят към еврозоната. Съгласен съм с колегата Йоел, че трябва да се подобрят възможностите за сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент. Съгласно договора от Лисабон и съгласно конституциите на държавите членки, ролята на националните парламенти и на Европейския парламент трябва да бъде укрепена но за да се постигне това, трябва да се установи диалог между администрациите на национално и на европейско ниво. Напълно съм съгласен и с казаното от Силви Голар. Тя отчасти отговори на въпросите поставени от колегата Берес, а именно, че сме изправени пред следния въпрос. Да спазваме ли правилата, да укрепим ли правилата, да повишим ли доверието към тях или да прибегнем към альтернативата, а именно да се оставим в ръцете на финансовите пазари. Имам предвид фискалните правила. Великобритания си извоюва клауза за неучастие по отношение на еврозоната. По отношение на фискалния пакт си извоюва правото да се присъедини към него без това да има каквито и да било практически последици за нея. Когато говорим за конкурентоспособността в 25-те държави членки, няма да може да се промени нищо за Великобритания. Имам предвид, че последиците от клаузата за нейното неучастие са, че тя в бъдеще в определени структури вече няма да има думата. Разбира се, възможно е държавите членки да сключват договори помежду си, но демократичният процес предвижда, когато се сключват подобни договори и споразумения, да се поемат и определени задължения. Предвижда се договорите и споразуменията да се ратифицират, например след провеждането на референдуми. Така че, според мен, тук няма проблем с демокрацията. Всяка държава може да реши дали да се присъедини към пакта или не показаното за госпожа Меркел. Да, госпожа Меркел иска да ограничи рисковете, тъй като вече поема определени рискове чрез гаранциите, които предоставя Германия. 17-те членки на еврозоната проявяват солидарност една към друга. И не мисля, че представител на държава, която не е част от този механизъм на солидарност, може да обвинява държава, която проявява солидарност, че иска да намали рисковете. Който не проявява солидарност, не поема и рискове и обратното. Мисля, че ако не се подкрепи еврото, то Великобритания, като се има предвид високата й задлъжнялост, много по-трудно ще излезе от кризата в сравнение с държавите от еврозоната. Не бива да си затваряме очите пред този факт. По силата на фискалния договор ще се наложат определени правила – тези правила ще се наложат чрез приемането на законодателство на Европейския съюз. Великобритания може да участва в приемането на това законодателство на ниво съвет. не искаме да се стигне до разделение на Съюза. По отношение на санкциите. Санкциите се въвеждат по силата на пакта за стабилност и растеж и по силата на пакета от 6 законодателни мерки. Има и още един механизъм за налагане на санкции, а именно обратното обикновено мнозинство по силата на решение на Съда на Европейския съюз. Отново подчертавам, че държавите членки доброволно могат да вземат решение за спазването на новите правила или не. И съответно ще трябва да понесат и последиците от решенията, които вземат съвместно. Напълно ясно е, че Можем да преодолеем кризата единствено ако осигурим повече растеж. Но за да спечелим доверие към мерките си, трябва да са изпълнени две условия. Първо, трябва да спазваме правилата. Нещо, което не правихме през изминалите години, което доведе до висока задлъжнялост и до висока зависимост от международните финансови пазари. брутният вътрешен продукт на всички държави по света възлиза на 55 трилиона евро. Но на финансовите пазари се въртят 500 трилиона. Мисля, че когато говорим за финансова дисциплина, като имаме предвид този факт, трябва да говорим и за налагането на по-голяма дисциплина върху европейските финансови пазари. Именно липсата на регулиране на финансовите пазари е сред причините за економическата криза. Не бива обаче да подхождаме едностранчиво, не бива да се залага само на мерките за строги економии. Ако погледнем пакета за Гърция, то поне половината от предвидените по него мерки са свързани с структурни реформи. Трябва да се проведат структурни реформи, за да се благоприятстват инвестициите. В противен случай единствено ще се наливат средства в една бездънна яма. Не може единствено да се разчита на това Европейската Централна банка да осигурява стабилност на цените. Това е една необходима предпоставка. Но необходимо е също така Европейската Централна банка и да може да изпокува държавни облигации. Има разлика между двете мерки – ценовата стабилност и изкупуването на държавни облигации. Не е честно от интелектуална гледна точка да се набляга само върху определени мерки. Трябва да се вземе предвид, че Европейската Централна банка може да приеме цял набор от мерки за въвеждането на бюджетна дисциплина, за стимулирането на растежа и за структурни промени. Но не бива да се набляга едностранчиво само върху някои от действията, които тя може да предприеме, като например печатането на пари. Ако подходим едностранчиво, то няма да постигнем никакъв успех през следващите години. Ако заложим на трите комплекса от мерки бюджетната дисциплина, структурните промени и растежа, то ще можем да осигурим поне някаква устойчивост в бъдеще. В света сме свидетели на драматични промени Имам предвид Китай, имам предвид Япония, Съединените щати, които работят по създаването на свободна зона, в тихо, зона за търговия в Тихоокеанския регион. Като се има предвид всичко това, Европейският съюз трябва да действа сега. В противен случай буквално ще изчезнем от економическата карта на света. Но за да постигнем тази своя цел, мисля, че трябва да кажем истината на нашите граждани. Не бива да действаме така, както действахме през изминалите години. Нека кажем истината на гражданите. Сигурен съм, че в крайна сметка те ще се окажат много по-разумни от някои популисти, например. Роберто. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на някои от подигнатите въпроси. Имаше въпроси за законността. Аз бих предпочел да ми се цитират конкретни примери, защото така общо казано законност, това е неясно понятие – във връзка с конституционността на златното правило. Не е задължително. Казва се, че за предпочитане златното правило е да се запише в конституциите, но в някои държави може да се мине чрез референдум. Сега, каква е ролята на европейските институции? В окончателната си версия Текстът определя тази роля като ролята от европейското законодателство. Институциите нямат нови задачи или някакви задачи, които да са в противоречие с старите им задачи. Трябва да се определят средносрочните цели и понятието структурен дефицит. Вярно е, че не съществува такова абсолютно понятие. То съществува според определението, което ще му дадем. Комисията ще направи това определение, за да спазим европейското законодателство. Така че не придаваме нови задачи на която и да била институция, нито на Европейската комисия. Освен това, благодарение на ангажимента на Европейския парламент и на комисията, договора казва, че ще се приложи при спазване на всички процедури от европейското законодателство. Което означава, че когато има някакви специфични задачи, и специфични функции, които ще трябва да се изпълняват, то това ще стане чрез европейски закон. Така че законност съществува и тя е пълна. тъй като самия договор отразява самото европейско законодателство, а европейското законодателство също предвижда специфични разпоредби за еврозоната, член 136. Предвижда специфично уреждане и специфични разпоредби за еврозоната. Така че сега да се размахва ня... знамето на незаконността, е абсолютно неоснователно от правна гледна точка. Възниква обаче по-деликатен въпрос по член 8. Ролята на съда. И по-специално втори параграф от член 8. Аз наистина изпитвам известни съмнения по тази разпоредба, но според мен съда ще трябва да реши дали ще прилага 8.2 и дали може да се използва член 260 като правно основание, за да се извърши проверка на съответното решение по-скоро, отколкото член 263. Но това не е някакво предизвикателство пред съда. В крайна сметка съда ще реши дали ще прилага този параграф или не. Сега, за санкциите има три различни механизма за оценка, които се предвиждат в договора. Член 8 съда проверява спазването на член 3, втори параграф. Тоест, съда трябва да прецени дали държавите членки записват в Конституция или в някакви закони засиления механизъм и дали са предвидили някакъв механизъм за внасяне на корекции. Ето това всъщност създава член 8. Това е разписано в член 8 във връзка с ролята на съда. Сега, във връзка с приложението на този механизъм – приложението в крайна сметка ще се проверява от националните институции. Националните контролни инстанции ще трябва да проверяват дали тези закони, национални закони, се спазват. Тук съда няма роля. Сега пак по санкциите. Санкциите за неприложение на пакета от 6 мерки. Тук също трябва да се провери дали параметрите, включени в пакета, се спазват. И тук става въпрос за общностен регламент, така че всичко това съществуваше вече и това няма нищо общо с новия договор. Пакет от 6 мерки си действа нормално. Това е напълно ефективен механизъм, много по-ефективен, отколкото е, по новия договор. Така или иначе, това е предвидено. Така че сега структурата е всъщност на три равнища. Три вида контролни механизма са предвидени, три вида санкции. Господин Джорджети е, попита нещо за независимите инстанции. Значи член 3 разписва съответните задължения и след това всяка държава определя някакъв независим контролен орган. Това е, е напълно от прерогативите на държавите членки. Всичко това засилва значително бюджетната дисциплина. Това е напълно необходимо за управлението на едината валута, но това не е достатъчно. Това не е, е най-същественият инструмент. Аз поделям мнението на колегите, че има много други е, важни проблеми, които бяха припомнени тук. Нашия португалски колега говореше за макроекономическите дисбаланси. Вярно е, съществуват проблеми. В доклад на комисията се казва, че за страните с дефицит параметра е от 4%, а за другите държави е от 6% и установяваме, че в Германия става въпрос за 5,9%. Очевидно, трябва да се поработи още във връзка с ефективното приложение на решението Ферера, нека така да го наречем, по макроекономическите дисбаланси. Иначе просто няма да разрешим кризата в еврозоната и в Евросъюза. Това е несъмнено. Абсолютно несъмнено е, че ако няма по-строга бюджетна дисциплина на национално равнище, няма и да можем да постигнем повече ресурс за инвестиции и за създаване на работни места. Така че възниква въпроса за собствените ресурси на Съюза, за данъка върху финансовите сделки, цял набор от неща, които придобиват е, изключително значение, защото иначе самата конструкция няма да е стабилна. Това са въпроси към Европейската комисия, но също и към националните парламенти, и към националните инстанции. Те всички ще трябва да изиграят ролята си. Лично аз бих казал, че е важно на ранен етап, още преди самите действия на правителствата, парламентите да упражняват неизбежна роля. Правителствата, така или иначе, се превръщат в една горна камера – съвета се превръща в нещо като сенат. И това означава, че парламентите могат да изиграят много важна роля. И те трябва наистина да я изиграят. И тук ще проличи и връзката между Европарламента и националните парламенти. Но така или иначе това е друг въпрос, който не е предмет на нашето заседание. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Доколкото си спомням, на два въпроса не бяха дадени отговори, освен ако не съм разбрала. Имаше въпроси от страна на господин Дона Хил във връзка с макроекономическия дисбаланс. Това е нещо свързано с пакета от 6 мерки и факта, че трябва да имаме по-голям надзор. Всъщност парламента се опитва да прокара този елемент в пакета от 6 мерки, но трябва да признаем, че не успяхме да създадем пакет, който да е симетричен – дори когато става въпрос за показателите. Но има надзор, така или иначе. С течение на времето се надяваме, че така ще решим проблемите, които вие чертахте. По втория въпрос не знам дали искате да вземете отношение относно външните последици. Какво ще стане в средносрочен план, ако страните не изпълнят целите поради външни някакви фактори. Мисля, че има клауза за измъкване тук. Да, това е много важен въпрос. Ето защо се вижда колко е важно да успеем да уеднаквим текста на член 3 спрямо съществуващото законодателство. Говоря за, за нас, за парламента, за комисията, за институциите. Имаме и член 4 относно задължнялостта. Имаше риск да въведем един по-стриктен елемент, Когато става въпрос за средносрочните цели имаме възможност да ги отчитаме, да отчитаме структурния дефицит във връзка с контекста. Тук, естествено, трябва да се отчете как комисията ще изпълни своята роля. Дали тя ще изпълни както трябва или няма да успее. Тук обаче става въпрос за един обикновен надзор, който се извършва от страна на парламента и комисията. Става въпрос за това как комисията ще определи какво са средносрочни цели, как ще се определи какво е структурен дефицит и как ще се определи коя точно мярка ще отчита външните фактори. Според мен те трябва да бъдат взети предвид напълно. Тъй като структурният дефицит не е дефицита споменат в договора, тези 3%, това е елемент, който проистича от много различни фактори. И следователно, мисля, че има възможност да се отчитат тези външни фактори. Естествено, това ще зависи от конкретното приложение на тези разпоредби от страна на комисията. И ето тук идва още една важна роля на парламента. Парламента трябва да води разговори с изпълнителната ваза в Европейския съюз. И това не е по силата на новия договор, това е по силата на съществуващото европейско законодателство. Всеки ден четем във вестниците, че е взето решение Белгия да внесе еди какви си, еди какви си корекции, че друга страна е задължена да направи това или това. Става въпрос за, за политическа економия, става въпрос за отчитане на различни фактори. Ето защо това е нещо добро. Така трябва да се прави економическото управление в Европа. Естествено, много може да се внесе като подобрение следващата година. Благодаря, Шарам. Няколко думи за макроекономическите дисбаланси, защото португалския колега наистина подчерта нещо важно. Ние сме съвсем в началото на процедура, която е напълно нова и на практика революционна спрямо духа, при който бе сключен пакта за стабилност. В началото на еврото си мислехме, че с две правила, които засягат само управлението на публичните финанси, дефицита и дълга, ще можем наистина да управляваме достатъчно добре економиките. Но какво се оказа? Когато имаше вече частна задлъжнялост, дисбаланс на платежния баланс, съответно се оказа, че не сме прави. И за това ще е много важно сега да въведем новите инструменти. Това е вече е, зачатък е, на ново економическо управление с възможност съответно да атакуваме тези външни е, цели. Сега, по този външен аспект и да отговоря на финландския колега вчера след обед по еврооблигациите, в нашия доклад е, го споменахме с подкрепата на всички колеги. Става въпрос за пакета от 6 мерки. Има нещо, което много силно ме впечатлява в тази криза. Ние наистина обръщаме внимание само на себе си. Опитваме се да намерим лек в рамки, които ни се струват евроевропейски. Значи, имаме нужда от европейски облигации, така както щатите, например, Тибонд. Просто защото трябва да осигурим мястото на еврото като а, международна валута. Не трябва това, разбира се, да бъде насърчаване за прекомерна задлъжнялост. Това не е духа, в който работи парламента. Обаче тези външни измерения на решенията, които ще трябва да намерим, за да допълним средствата си за управление на еврото, са изключително стратегически. Благодаря. Um, Знам, че господин Кеш искаше да подчертая, че доклада, за който той спомена, е на лице. Ето го във вашите ръце. Това е този доклад относно легалността. Може да го прочетете на страницата на Комисията по надзор в Камерата на общините на Великобритания. Онези, които искат да го направят, могат да видят и господин Кеш прекъсва. Става въпрос за европейско право, не за британско право. Председателката, да, това е интересен документ, който анализира аспектите свързани с европейското законодателство, а не британското законодателство. Благодаря на всички, които участваха. Следващото заседание започва в 11 часа, значи имаме около 3-4 минути, за да удовлетворим всички възникнали нужди. Моля ви обаче да не отивате твърде далеч или ще изостанем от графика. Благодаря. Уважаеми колеги, предлагам ви да заемете местата си и да започне работа след прекъсването. Това ще бъде последната сесия. Едновременно сесия на обмен с госпожа Маргрет Вестагер, министър от е, датското председателство в един много важен момент, именно в момента в който е, ЕКОФИН е, разглежда пакета от 6 перки и в същото време точно преди Европейския пролетен съвет. Освен това с нас е господин Оли Рен, заместник председател на на Европейската комисия, отговаряш за економическите и бюджетни работи, и също и господин Ласло Андор, европейски комисар за заетост е, социални работи. Приветствам ги тримата. Виждате тук отпред е, делегации от е, много голяма част от националните парламенти на 27-те държави членки. Мисля, че присъстват около 24 държави членки и освен това членове на трите парламентарни комисии. В продължение на два дни проведохме дискусии по годишния обзор на растежа, но не само. Тази сутрин, например, имаше двама представители на Европейския парламент, които договаряха бюджетния договор. И сега, преди да ви дам думата на вас, ще дам думата на моите колеги и аз самата ще кажа няколко думи по отделните работни сесии, които проведохме вчера. Първо давам думата на господин Ален Ламасур, председател на Комисията по бюджети, за 5 минути максимум. Благодаря, госпожо председател, е, уважаеми комисари, уважаеми колеги. Аз ще кажа накратко, че след тези два дни, които всъщност още не са приключили, можем да извлечем едно първо заключение, а именно – необходимостта не само да повторим този опит, но и да институционализираме този опит. И мисля, че Перваш Берес ще говори по това след малко. Или в рамките на приложението на член 13 от новия договор за държавите членки, които са страни по него, или така или иначе в рамките на приложението на европейския семестър. Става ясно, че всяка една от е, държавите членки, от нашите национални парламенти имат нужда за да определят бюджетната и економическата си политика да държи сметка за европейските измерения. Така че е много важно наистина да можем да обменяме идеите по състоянието на всички, по приоритетите на всички, по насоките на всички, по приноса на всички към общата европейска политика и общите европейски цели. Преди да се върнем у дома и всеки у дома съответно да уточни какво ще бъде съдържанието на националния бюджет. И другия момент, е, на който ще наблегна, е следния. Много от вас и вчера след обед и по време на вечерята настояха на следното. Съществува конкретна трудност да работим заедно, защото не разполагаме с една и съща основа от правна точка. Когато става въпрос за общите економически прогнози, Европейската комисия наистина ни дава неуспорими данни и годишния обзор на растежа отговаря на тази нужда, но най-вече по представянето на нашите публични сметки, номенклатурата на бюджета ни и до сега наистина не сме били в състояние да консолидираме е, националните бюджети на всички държави членки и трябва да добавим и 28-я бюджет, а именно европейския бюджет, бюджета на европейското семейство. Мисля, че това е средство, за което сега е ясно, че имаме нужда от него. И това ще ни позволи в момента, в който определим стратегията си за растеж и конкурентоспособност в рамките на европейския семестър, година след година Европейския съвет ще решава съдържанието на тази стратегия и ролята на всяка една държава членка и на Европейския съюз за реализирането на тази стратегия. Това ще ни позволи да проверяваме всяка година какво всеки от нас прави за Европа. Какво всеки от нас прави за съкръщаването на дефицита и на дълга. Това го знаем още и от сега. Можем да го счетоводим – това, което всеки от нас прави и ще прави за растежа, за конкурентоспособността, за иновациите, за научната дейност, за инвестициите в бъдещето, за възобновяемите енергийни източници, за европейските мрежи. Това не го знаем, не знаем как да го представим в количества. В момента, в който вече разполагаме с такива данни, тогава ще можем да осигурим по-добро управление на Европейския съюз и съответно парламентарен контрол, за който отговаряме ние всички. Благодаря ви. Благодаря ви много. Сега давам думата на моята колега Шарон Боус. която председателства първата кръгла маса, която се занимаваше с въпросите за бюджетния пакт. Съответно, два текста се разглеждат в момента по него от Европейския парламент. Заповядайте, уважаеми колега, за 5 минути. Okay, thank you. Um, well, yesterday we... Благодаря. Вчера проведохме много ползотворни разисквания за фискалната дисциплина и устойчивостта на публичните финанси стигнахме до извода, че е абсолютно задължително да се създаде демократичен форум на ниво Европейски съюз, който да даде възможност за участие в много важната дискусия по тези въпроси. Бяха засегнати много теми, но няколко колеги споменаха необходимостта от осигуряването на фискална консолидация, съпроводена от растеж. Редица членове на национални парламенти предложиха альтернативи за постигането на тази цел, като дадоха примери от миналото в своите държави. Двамата докладчици за пакета от две законодателни мерки размениха мнения с представителите на националните парламенти по въпроси от политическо и техническо естество, като например прага за структурния дефицит в размер от 0,5%, през изминалия ден и половина стана ясно, че има два альтернативни възгледа, които не е задължително да са несъвместими. Възможно е дори да бъдат обединени. Първо предлага се известна консолидация на държавните финанси с цел обратно извоюване на доверието. Същевременно обаче се набляга на необходимостта от възстановяване на растежа, така че да се генерират приходи. Това е един от изводите, на който ще се връщаме отново и отново. На второ място бе споменато предизвикателството във връзка с засиленото координиране на бюджетните процедури в държавите членки – във връзка с това бе поставен въпросът за законосъобразността, за участието на държавите членки. Целта на прояви като днешната е да се създаде форум за разисквания, да се осигури легитимност на ниво Европейски съюз, като се отчете взаимосвързаността на държавите членки. Държавите членки вече не могат да предприемат мерки на своя глава. Един от докладчиците на Европейския парламент за пакета от две законодателни мерки изяви загриженост във връзка с последователността на разискванията на ниво Европейски съюз. Бе изтъкнато, че трябва преди да се вземат решения при закрити врата, преди да се разисква при закрити врата, да се организира широка обществена дискусия не е възможно да процедираме в обратната последователност. Първо да разискваме при закрити врата и едва след това да обсъждаме с обществеността. Говорихме също за заетостта, конкурентоспособността, за значението на единия вътрешен пазар и консолидирането на мерките по неговото доизграждане. Припомних, че се предвиждат 20 мерки за доизграждане на единия вътрешен пазар по които ще се приложи ускорена процедура тук в парламента. Ще приложим тази ускорена процедура, тъй като признаваме колко е важен единия вътрешен пазар с оглед осигуряването на растеж. Ще се огранича само с тези коментари. Благодаря. Е, Много благодаря, скъпа колега. Сега за работната група която председателствах аз, искам да отчета накратко също работата ни. Двама комисари участваха, комисар Яни и комисар Левандовски, трима докладчика, двама от Европарламента и един от е, следващото председателство, кипърското председателство. 14 представители на национални парламенти се изказаха и трима колеги от Европарламента. Цялата дискусия беше, разбира се, в хармония с това, което чуваме от началото, а именно, че Европа трябва да съвмести пътя си с въпросите за растежа. Комисар Левандовски откри работата на работната група с една много силна картина. До сега сме живяли с европейския разказ около дивидендите от мира. Днес се счита, че тези дивиденти вече са употребени, освоени. И сега Европа не може да захрани само с това европейската мечта на гражданина. Това ни казва той. Това, което наистина отново ще възстанови ентусиазъма към европейския проект, ще бъде способността на Съюза да излезе от кризата и да намери пътя към растежа. Комисар Ан в същия дух посочи колко а, самите средства, свързани с бюджета на Европейския съюз, а именно структурните фондове, могат да се считат за средства за политика за растеж в Европейския съюз. От Европейския парламент докладчика на комисия за етост ни припомни, че има четири основни принципа. Първо, необходимост и на национално равнище, и на европейско равнище в един момент или в друг момент да включим европейските измерения в нашите размисли. Тоест, в момента в който сме в държава с дефицит или с излишък, стратегията за инвестиции, която прилагаме, трябва да се обмисли според националните последици, но и според европейските измерения на тази стратегия с съответните ползи възможността също да се мисли дългосрочно. Каза ни, че 2012 е година, която в момента обмисляме, нека да я мислим тази година като една десета от нашата възможност да приложим стратегия Европа 2020 година. Третия принцип, това, което правим на национално равнище и това, което правим на европейско равнище, така или иначе се основават на демократични принципи, защото става въпрос за основни принципи на економическа политика. В изказванията се говори много за мобилност. Например, един наш румънски колега говори за мобилността, дали европейската мобилност все още се сблъска с известни бариери и дали това е недостатък или трябва да се обезпокоим от известна форма на изтичане на мозъци, която наблюдаваме в някои държави членки. Ролята на фиска и на съставянето на бюджетите също бе засегната. Как може чрез фиска да се възстанови повече равенство между различните слоеве на населението в Европа. Много изказвания имаше по съвместимостта на бюджетните цели с способността да се приложи стратегия Европа 2020. Споделихме желание, много силното ни желание да се действа за а, специфичните проблеми на младеща. И така, както и председател Масур каза, и ние го казахме, бюджетите трябва наистина да могат да се сравняват, за да можем да постигнем някакво взаимодействие по общите ни цели между европейския бюджет и националните бюджети. Мисля, че това предложение е изключително важно и всеки ще трябва да претегли последиците му. Когато утре определяме новото предложение по структурните фондове или когато утре, чрез следващата финансова перспектива, се опитваме да напредваме по идеята за една обща номенклатура. Тук лично ще добавя. Спомням си, че още от 2005 година говорим за хармонизация на бюджетните срокове или на макроекономическите данни, възоснова на които се установяват националните бюджети и виждаме, че пътя продължава да бъде много дълъг пред нас наблюдение от страна, по-скоро изказани съображения между шведски колега и други колеги. Мисля, че беше много добре показано какъв пример можем да почерпим от Швеция, как Швеция е излязла от кризата. Този изход не е бил свързан с разрушаване на закрилата от страна на държавата, и най-вече е, шведските реформи са се вписали в момент, в който хоризонтът е положителен. И така цялото общество в този момент е, е било положително настроено към Европейския съюз. Говорихме също така и за е, санкциите, дали са уместни спрямо целта създаване на работни места. И сега ще приключа с ролята на европейския бюджет в сравнение с националните бюджети. Дали в момент, в който държавите членки наистина са под натиск, дали европейския бюджет трябва да бъде под такъв натиск и дали макроекономическите последици от европейския бюджет не са по-специфични. Мисля, че комисар Левандовски го каза с цифри. Европейския бюджет в измеренията си структурни фондове може да подпомогне някои държави членки и много региони. И може да има наистина стратегическа роля на насърчаване, на мобилизиране на инвестициите, а това може да окаже решителна роля за изпълнението на целите, които сме си определили заедно. И тъй като никой не ме прекъсна, съжалявам наистина, че превиших времето си в отчета си, извинявайте, госпожо министър, госпожо председател на Екофин. И сега незабавно ще ви дам думата, като повторя все пак в кои рамки се намираме преди пролетния Европейски съвет. В крайна сметка, вие ще ни кажете каква е европейската диагноза на кризата и каква ще бъде европейската полза как всяка държава членка може да обмисли собствения си бюджет и собствените си национални насоки, за да се постигне тази полза. Заповядайте, имате думата. Well, thank you very much. Много благодаря. Първо за това, че направихте уводни бележки, на второ място за това, че ме поканихте. Аз ще взема повод от един елемент от стратегията ЕСА 2020. Стратегията се промени, защото пътя към постигане на целите от тази програма минава през тази економическа криза. И в тази връзка аз очаквах с нетърпение настоящите дискусии, защото тук имаме много важни действащи лица представители на Европейския парламент, на националните парламенти, комисията, съвета, липсват социалните партньори. Обаче аз е, останах доволна от е, дебата с социалните партньори преди известно време. Там говорихме за макроекономическия дисбаланс и какво да правим, защото е ясно, че когато сме в ситуация на криза, трябва да отчетем позициите на максимално голям брой хора. Има пет неща, за които ще говоря. Някои от тях ще спомена само мимоходом, тъй като в ситуация на криза е важно да се намери нов път напред. На първо място трябва да се стабилизира Европа. Мисля, че споразумението за Гърция е изключително важно в тази връзка. Не трябва да се прибързва тук, да се дава нова храна за, за кризата. Кризата, според мен, вече е овладяна, стабилизирали сме се на второ място. Трябва да гарантираме, че има действащ финален, фискален сектор. Трябва да се избегне нещо от като това, което бяхме преди няколко години, дълговата криза, кредитната криза. На трето място, всяка страна трябва да има една фискална консолидация и това трябва да се прави като се отчита растежа. Това естествено е един от кръгълните камъни на така наречения фискален пакт, тази консолидация. Важното е обаче да се види как точно ще се извърши тя. На четвърто място реформите. Реформите във всяка една държава членка, за да се гарантира, че правителствата, политиците ще изпълнят поетите ангажименти. Трябва да се наблюдава практиката във всяка една държава членка. И накрая на пето място стимулите за растеж в Европа. Чувам, че точно това е било централна тема във вашите разисквания, а именно как да се гарантира, че многогодишните бюджети поставят ударението върху програмата ЕСА 2020 и управлението на кризата, за да може да се даде тласък за растеж и развитие там, където е възможно. Това е едно добро равновесие. Говоря за равновесието между националните бюджети, националните политики и европейския бюджет. Реформата на единния пазар е изключително важна. В тази връзка ако говорим за тези стимули за растежа, би трябвало да отчетем и отделните приоритети и отделния принос, който може да даде всяка една държава членка. Сега ще навлеза в малко по-голяма дълбочина. Важно е в настоящата дискусия да се подчертае, че здравите публични е, финанси и фискалната консолидация не са против създаването на работни места. Даже напротив, за да има растеж, траен растеж, трябва да има консолидация. Това е един много приземен начин на мислене. Съвета каза, че е важно да има доверие. Доверието е свързано с финансова стабилност и с ниски стабилни нива на лихвите. Трябва да има достъпни заеми е, с ниски лихви, за да може да се генерира по-голямо потребление. Друг важен аспект, е, свързан с е, доверието, е, е всъщност е, доверието в е, финансовите пазари. Това е изключително важно. И не само пазарите, потребителите, предприятията трябва да могат да са уверени, че имат доверие в политическите лидери. Ето защо консолидацията според мен е предварително условие за растежа, а не спирачка пред него. Какво може да се направи? Може да се отдаде приоритет на научната дейност, на позеленяването, така нареченото позеленяване на економиката, е, на е, търсенето на иновациите. Мисля, че ние трябва да засилим своите усилия за постигането на реформи, защото иначе просто изоставаме, тъй като растежа ни е миниатюрен, а по отношение на заетостта в някои страни положението е катастрофално. С оглед на всички тези предизвикателства трябва да сътрудничим по един открит начин. Естествено, че това е ставало и преди, но за пример може да се даде тук работата по пакета от 6 мерки. В същия дух мисля, че можем да гарантираме и сътрудничеството във връзка с тези стимули за растежа. Както вече заявих, възхищавам се на начина по който се работи, когато обсъждахме пакета от 6 мерки. Същото въжи и за пакта за растеж и стабилност. Един от основните приоритети на датското представителство обаче е изпълнението. Трябва да се гарантира изпълнение на практика на тези нови, по-добри норми за европейско сътрудничество, защото иначе просто се превръщаме в една машина за взимане на решение, е, която обаче не води до никакво подобрение в е, живота на хората. Така че ние трябва да гарантираме, че европейското полугодие ще се превърне в нещо реално, че ще е, се опитаме да се справим с макроекономическите дисбаланси, че ще накараме политиците да учитат най-добрите интереси на економиката, че ще ги накараме да поемат своята отговорност. На ниво ЕС изхождаме естествено от този пакет от 6 мерки, за да стигнем до този пакет от две мерки, six-pack, two-pack на английски. Харесва ми този жаргон специфичен за европейската политика. Сигурна съм, сигурна съм обаче, че обикновените хора много не знаят за какво става въпрос. Така или иначе, за, за, за какво става въпрос? Когато една страна има проблеми, ние ще следим отблизо какво се прави. Миналата седмица съвета стигна до споразумение по тези две предложения и ще започнем сега тристранен диалог с парламента и комисията. Още няколко думи към края на моето експозе. Ролята на националните парламенти трябва да се засили и тяхното сътрудничество на европейско ниво. Много е важно обещанията, направени на европейско ниво, да се прехвърлят и в къщи, защото това, което обещавате в европейски план, трябва да обещавате и в национален план. И всъщност това е идеята на този фискален пакт. Онова, което сте обещали в рамките на Европейския съюз, да го изпълнявате в къщи. Защото точно по този начин ще се осъществи тази тясна връзка между мисленето в европейски план и мисленето в национален план. Само така можем да постигнем напредък. Фискалният пакт е нещо ново, точно защото е, той води до това в национален мащаб да се изпълняват поети ангажименти. Изпълнението на разпоредбите на плана засяга приемането на конкретни бюджети. Надявам се, че препоръките които бяха направени, ще бъдат прегърнати от държавите членки. Вече проведохме много разговори с всички, включително с социалните партньори. В Страсбург говорихме само преди известно време. И всъщност хода на всички разговори, като че ли се подкрепи цялостната линия. Надявам се, че днешният дебат демонстрира, че имаме консенсус относно препоръките за консолидация, даваща стимул на растежа. Поставяне на ударението върху иновациите и така нататък. Няма друг път. Всички знаете какво правим във връзка с акта за единния пазар. В заключение трябва да кажа, че с удоволствие чух вашите позиции и ще изчакам с удоволствие отново сътрудничеството с националните парламенти в рамките на европейското полугодие. Прекъсвам ви, но искам да приканя комисара за европейски срокове в отговорите, т.е. малко по-кратко като ви приканя да кажете няколко думи за това как виждате дебата с Европарламента и за да осветлите европейските измерения на стратегиите за растеж, които след това трябва да се приложат в държавите членки. Знаете, че Европарламента се мобилизира в рамките на първите три месеца на годината, за да се е, експлуатират възможно най-много възможностите от годишния обзор на растежа, е, който е много важен документ. Имахме доклади от Жан Пол Гозес е, за бюджета и също така доклад за растежа, за заетостта. Разбрах, че някои се опитват всъщност предварително да разгледат темите от Европейския пролетен съвет – а тук не става въпрос за това, става въпрос за публичния дебат около политическите и економическите насоки. За това бихте ли могли да кажете няколко думи за това как възприемате европейските измерения на е, дебатите и с Европарламента и с националните парламенти? Господин комисар, имате думата за 10 минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент и на националните парламенти на държавите членки. Радвам се, че ще имам възможност, че имах, извинете, възможност да изслушам заключенията от вчерашните и днешните ви разисквания за европейското полугодие. Радвам се, че ще имам възможност и да обсъдя тези изводи с вас. Благодаря също така на господин Ламасур и госпожа Болс за много сбитите и точни обобщения на проведените до тук разисквания. Много е окоръжаващо, че тази междупарламентарна конференция ще прерасне в редовна проява – в началото на европейското полугодие, особено като се има предвид необходимостта от отчетност и демократична легитимност на координирането на економическите политики. Тези два аспекта са особено важни във времена на економическа криза като настоящата. Вие като представители на националните парламенти можете да осигурите от необходимите отчетност и демократична легитимност. През изминалите две години постигнахме много по доизграждането на економическия и валутен съюз. Бяха създадени подходящи структури за засилено економическо управление. Тези нови структури следва да гарантират разглеждането от страна на държавите членки на техните економически политики като въпрос от общ интерес. Новите механизми следва да гарантират економически политики насочени към растеж и напредък, така както това е предвидено в учредителните договори. За да се постигне тази цел, трябва предварително да се координират плановете за економически политики – като казвам предварително, имам предвид преди да се вземат решенията на национално ниво. В миналото нямаше достатъчно ефективна координация на политиките. В основата на европейското полугодие е именно идеята да се даде възможност за предварително координиране на политиките. Ето защо е толкова важно вие като представители на националните парламенти да участвате на ранен етап от процеса. Госпожи и господа, Европейското полугодие за настоящата 2012 година е първата подобна процедура, която се провежда след влизането в сила на пакета от 6 законодателни мерки. С други думи, европейското полугодие за пръв път реално се прилага. Механизма по полугодието дава възможност за установяването на макроекономически и фискални дисбаланси, за установяването и на много по-ранен етап от преди. Особено като се имат предвид взаимосвързаността на държавите членки в економическата и финансовата област – от която следва въздействие на решенията на едни държави членки върху други, е ясно, че има необходимост от по-задълбочен процес на интеграция на економическия и валутен съюз. Ето защо, съгласно новия фискален пакт, към който се присъединиха 25 държави членки, които надявам се скоро ще го ратифицират, През ноември миналата година бяха направени две допълнителни законодателни предложения в допълнение към шесто пакета. Предложение за засилен економически и паричен надзор в еврозоната. Първото предложение визира подготовката на плановете за национални бюджети и тяхното разглеждане на ниво Европейски съюз преди окончателното приемане на държавните бюджети. Второто законодателно предложение визира засилен надзор върху държави членки в финансови затруднения. Ясно е, че тези две законодателни предложения изискват и много по-широко координиране на политиките на държавите членки. Надзорът върху бюджетите на държавите членки дори предвижда възможност за комисията да изиска от дадена държава членка да преразгледа проекта бюджета си, плана си за бюджет, в случай, че първоначално представения план не отговаря на изискванията. Защо се предвижда такава възможност? Тя се предвижда за да се гарантира спазване от страна на държавите членки на правилата, за които те са се споразумели на ниво Европейски съюз. Тези правила се съгласуват с Европейския парламент. Окончателното решение за тях се взема от всички 27 държави членки на съвета. Към функциите на комисията спада и задачата да съблюдаваме спазването на правилата от страна на държавите членки. Обеден съм, че е необходим по-задълбочен процес на интеграция на економическия и паричен съюз. Така той ще се превърне в структура, която е достатъчно силна, за да устои на финансови и економически кризи, като тази, в която се намираме в момента. Всички можем да се обединим около становището, че винаги е по-добре да се предприемат превентивни, отколкото коригиращи мерки. Това е залегнало в основата на европейското полугодие и на новото европейско економическо управление – Госпожи и господа, правилата и изискванията, разбира се, не са само цел. Те са само инструменти за гарантиране на осъществяването на политики, насочени към повече заетост, повече растеж и повече напредък. В основата на нашите политики е именно осигуряването на напредък и растеж. Госпожа Берес заяви, че Европейският съюз е участник в световните процеси. Във връзка с това ще ви припомня срещата на Г-20 тази седмица. Това е един световен форум, в който Европейският съюз играе значителна роля. Аз заедно с госпожа Вестер имах възможност да представлявам Европейския съюз на този форум. Състоя се среща на министрите на финансите и правителствените ръководители на страните от Г-20 в Мексико Сити. Темата на този форум бе бяха предизвикателствата в областта на економиката усетих едно по-положително отношение към действията, предприяти от Европейския съюз в отговор на кризата. Много е важно на ниво Г20 да се осъзнаят мерките, които сме предприели през изминалите месеци за укрепване на положението с публичните финанси в страни като Италия и Испания, за намаляване на натиска по отношение на рефинансирането от страна на Европейската централна банка. Много е важно да се осъзнае на ниво Г20, че възнамеряваме да предприемем структурни реформи, за да върнем страни като Гърция обратно по пътя на растежа. Изложихме всички тези свои действия и цели и на форума Г20 бе призната нашата решимост да се върнем обратно към растеж и възстановяване. В рамките на европейското полугодие стана ясно, че е много важно да се приложат диференцирани политики за консолидация, които да отчитат необходимостта от растеж. Всъщност, консолидирането на държавните бюджети е предпоставка за осигуряването на растеж но това не е единствената предпоставка. Необходими са и структурни реформи, които да увеличат потенциала за растеж на европейските економики. Виждам, че ми свършва времето, за това ще премина към заключението. В заключение ще кажа, че насърчаването на растежа и на заетостта е тежко предизвикателство във времена, когато трябва да се ограничат публичните разходи. Но има много примери за държави членки, изправили се с тежки кризи чрез решителни действия. Да вземем за пример програмите за реформа и коригиране в Дания и Холандия през 90-те, в Швеция и Финландия през 1999 година, както и реформите проведени от Германия през изминалите 10 години. Латвия е един от последните примери за това, че можем да се върнем по пътя на растежа, дори и при особено тежки условия. Нямаме основание да смятаме, че подобни постижения няма да са възможни и в други държави членки. Ето защо дори въпреки леката рецесия, в която се намира Европа в момента, има доказателства за стабилизиране. Трябва да продължим да работим за продължаването на тази тенденция към стабилизиране, да преминем от стабилизирането към устойчив растеж и стимулиране на заетостта. Мисля, че прояви като днешната са една чудесна възможност за постигането на тази цел. Те дават възможност за обмяна на мнения и на най-добри практики, дават възможност и за засилване на доверието на обществеността към нашите политики. Това е особено важно за европейските институции, така че да излезем успешно от кризата и да се върнем обратно по пътя на растежа и заетостта. Това очакват и нашите граждани. Благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата на комисар Ласло Андор, който отговаря за социалните работи и приобщаването и заетостта. И ще приканя съответно всички, които искат да вземат думата в дебата и които още не са използвали е, картите за тази цел, да го направят. Господин комисар, имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, вярвам, че вчерашната и днешната срещи са изключително важни, не само по своето съдържание, но и от гледна точка на процеса, който се очерта. По съдържание приветствам факта, че сега има консенсус относно наблягане и върху растежа и създаването на работните места, не само върху фискалната консолидация. Трябва да има по-добра координация на политиките в социалната област и политиките по заетост, не само координация на политиките в фискалната област. Искам да поговоря малко в тази връзка. На първо място, вярвам, че Настоящата обстановка изисква повече от когато и да било политики за създаване на растеж и справяне с безработицата. Политиките в областта на създаването на заето са много важни, за да има растеж починен на интеграцията. Съвета в края на януари потвърди тази линия и в края на тази седмица другия съвет също би трябвало да я потвърди. Трябва да има съответно заделяне на средства за образование, за обучение на безработните. Освен това е изключително важно да има е, действия от страна на така на социалните автоматически, автоматични стабилизатори, освен това, трябва да се учете по-добре спецификата на страните, които имат относително стабилна заетост и унези, които са в тежка рецесия и имат голяма безработица. Комисията е предприяла редица инициативи в областта на социалната заетост и заетостта. На първо място имаме приоритет да ускорим създаването на работни места. На второ място искаме да се справим с младежката безработица. Ние полагаме максимални усилия, за да се справим тук, най-вече когато става въпрос за държавите членки в най-критично положение. Знаете, че председателя Барозо оповести определени инициативи на неофициалния съвет, както и оповести така наречените 8 екипа за действие ще се предложат практически действия от страна на държавите членки за справяне с младежката безработица. На трето място трябва да има целенасочени мерки, насочени към трудовия пазар, за да не се превърне безработицата в структурна и за да не се стига до социална изолация. На четвърто място системите за изпълнение трябва да се подсилят, както и системите за социално осигуряване, тъй като те са буфери срещу бедността. Тук трябва да се включат и стратегиите за активно интегриране или активно включване. И накрая имаме нужда от подход на ранна намеса, когато става въпрос за ранното напускане на училище. Тази пътна карта и целите в нея, според мен, са стабилни и разумни. На последната сесия на Европейския парламент обсъдихме доклада на госпожа Корнелисен. Съвета прие насоки, които подкрепят приоритетите очертани от страна на комисията. Основното тук е сега как да приложим на практика тези цели. Много от тях вече са приети на европейско ниво, но трябва да има и прилагане на практика на някои други инструменти. На първо място, финансови инструменти. Когато става въпрос за заето си за социално интегриране, ще спомена Европейския социален фонд, програмата за микрофинансиране, ЕОРЕС и така нататък. В момента се обсъжда подновяването на действието на тези фондове за следващия програмен период. Става въпрос за новия Европейски социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, както и за програмите, на които се подчинява ЕОРЕС и микрофинансирането. Те би трябвало да влязат под една шапка. Комисията отделя специално внимание на обвързването на тези всички програми с целите на програмата ЕС 2020 и най-вече целта за създаване на заетост. Важно е да се пояснят, освен това, по-добре процесите. Получихме редица коментари не само от Европейския парламент, но и от националните парламенти. И те са основателни. Важно е да не се губи от поглед реалната цел. Ако вземаме на сериозно създаването на работни места, на растеж, е, възстановяването от кризата, ние трябва да разполагаме с стабилния инструментариум, за да го генерираме. Е, този растеж, е, както и създаването на работни места. Искам да подчертая колко е важно да имаме схеми за борба с младежката безработица. Имаме 8 държави членки, които са в критично положение в тази връзка. Ако има допълнителни въпроси, аз съм готов да дам подробности. Нека да кажа, че комисията ще представи първоначална оценка на една конкретна инициатива за предоставяне на възможности. Това ще стане на неофициалното заседание на министрите през април. Създаването на работни места е свързано с нови идеи, с нови инициативи и с по-голяма решителност. Успешното прилагане на стратегията ESO 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е свързано с политики и за справяне с структурните предизвикателства. Какви са те? придаването на зелен характер на економиката, устойчивостта на дневния ред, технологичното трансформиране, революцията в областта на информационните и комуникационните технологии и демографските предизвикателства и най-вече застаряването. Малко по-късно тази година ще представя нов пакет, в който ще има инициативи за обвързване на целите по ЕСА 2020 и целите за създаването на работни места. Трябва да подкрепим динамиката на трудовите пазари. Трябва да насърчаваме мобилността, да се опитаме да пригодим компетенциите на хората към нуждите на пазара. Новата система на економическо управление с така наречения пакет от 6 мерки не само подсилва надзора, но и води до координация на е, економическите политики, както и до по-добри мерки за справяне с е, макроекономическите дисбаланси. В тази връзка взаимодействието между Европейския парламент и националните парламенти е изключително важно, тъй като Прозрачността е от първостепенно значение. Нека да почетая и още един аспект на европейското управление. Аспект, който е изключително важен за постигането на баланс в реформите и за това да може хората да ги приемат. Естествено, че економическото управление е важно за създаването на заетост. Това е част от заключенията на ЕПСКО и на Европейския съвет, но уравнението не винаги е така просто. Заетостта се появява в микроекономиката, а пък Безработицата се появява в макроекономиката и има много опозиции за това как да се създаде е, последователност между тези два елемента, да се обвържат те по някакъв начин. Но нещата не са, не са лесни Макроекономическият дисбаланс от своя страна е свързан с е, вътрешния пазар и ето защо ЕПСКО и Европейския съвет призовават за координация на политиките. Трябва да има обмен на информация на най-добри практики в областта на заетостта и социалната дейност. В заключение искам да подчертая, че и това не е достатъчно. Трябва да отидем още по-нататък, да има по-добро наблюдение на социалните политики и политиките по заетост за които вече сме се договорили. Комисията ще направи предложение в тази връзка. Аз вярвам, че ролята на Европейския парламент и на националните парламенти е изключително важна, когато става въпрос за това да следим какво се случва. Ето защо и днешното събитие е толкова важно за комисията. Благодаря за това, че ме изслушахте. Много благодаря, господин комисар. Сега вече пристъпваме към самия дебат и като се има предвид колко души са записани, ще се наложи да ви помоля да ограничите изказванията си до две минути. Първо давам думата на господин Филип Марини, председателстващ финансовата комисия в Сената. Господин Марини, благодаря, госпожо председател. Аз пристигнах вчера с известен скептицизъм. Питах се какво ще бъде съществото на това заседание и ползата му. Сега в края на работата ще си позволя, че е, съм със смесени чувства. Имаше хубави неща, но имаше и по-лоши неща. Първо, наистина, безпредседентната среща е нещо положително. Европейски институции, Европарламент и национални парламенти. Но това, което не е толкова добре, е, че трябва наистина да се подготвя малко по-добре е, конкретния аспект, дневния ред. Да се избягва евентуален нов парламент, като всеки изказва просто предпочитанията си и общите си мисли. Би бил, било наистина полезно да чуем мнението на нашите колеги-консерватори от Великобритания, но това не е същата тема. По същия начин това, което чухме от господин комисара току-що, е във връзка с политически правилни общи постановки, а това не допринася за нашата работа. По-моему, ако искаме наистина да са полезни тези наши срещи, а мисля, че могат да бъдат полезни, нека да определим конкретни теми, защото шесто пакет или пакет от две мерки или новия междуправителствен договор, така или иначе ще ще преобразуват в дълбочина начина на работа на нашите национални парламенти. Имаме нужда да се координираме. Имаме нужда от реалистичен технически подход. Това е професията на парламентаристите, а не да изказваме някакви страхотни изречения, политически коректни. И, и, и мисля, че дори по-добре е, нашето обществено мнение да не ги чува тези фрази. И за това, госпожо председател, аз бих се върнал отново тук ако наистина начина на срещата се промени. Благодаря, уважаеми колега, господин Дали от е, Камерата на представителите в Ирландия и Комисията за е, публичните финанси и реформата. Um, thank you, Madam Chairperson, and thank you for the opportunity to благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да се изкажа на тази толкова важна среща. Приветствам нейното провеждане, тъй като тя е добра възможност за парламентаристите да обменят мнения. Не се спряхме достатъчно подробно върху един въпрос, който според мен е много важен. Става дума за банките и банковата криза – този проблем вече бе споменат тук и на други сесии. В целия Европейски съюз има 23 милиона малки и средни предприятия. Същият е и броят на безработните 23 милиона. Какво е положението в Ирландия? Бюджетният дефицит на Ирландия възлиза на 10%. Същевременно имаме много висок държавен дълг. Това е дълг натрупан най-вече от банките. През следващата година дългът ще достигне 119% от БВП. От 2008 година насам се провеждат корективни мерки, които намалиха производителността на економиката. Въпреки рекапитализацията на банките, те не кредитират реалната економика. Въпросът ми е следният. Каква е ролята на Европа, каква е ролята на Европейската централна банка при изправенето с кризата на европейския държавен дълг, при изправенето с огромния дълг натрупан от банките? Европа трябва да се изправи пред това предизвикателство – Ирландия, например, национализира много от банките, които бяха извършвали особено рискови операции и бяха в особено тежко положение. Интересно ми е какво се прави в другите държави членки, така че банките да възстановят кредитирането на економиката. Интересно ми е да чуя какъв е опитът на Швеция и Финландия, например. Кукума Кутра, de la Chambre des représentants, Камерата на Кипърския парламент. Заповядайте. Κυρία Πρόεδρε, ε, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί από διάφορες κατευθύνσεις. Госпожо председател, ние споделяме изказаните безпокойства във връзка с мерките, предприяти от европейските държави във връзка с бюджетната дисциплина. Става въпрос за изменения, които в името на бюджетната дисциплина нарушават суверенитета на държавите. А клаузата, засягаща бюджетния баланс, засяга и е, социалната тъкан – и влушава наистина нещата, като задълбочава различията между условията в обществото, между бедните и богатите и увеличава и безработицата условията на живот е, на гръцкия народ наистина са силно влушени. Но всъщност разбира се, няма машинация срещу гръцкия народ, но всичко това проистича от кризата. И мисля, че не би трябвало бюджетния баланс да представлява самоцел. Трябва растеж и нови работни места. Трябва да поставим ударението върху публичните разходи в областта на зеленото развитие, на науката, на подкрепата на малките и средни предприятия. Аз чух господин Андор когато говори за заетостта. И ние мислим, че всички тези е, елементи са много важни наистина, но нека да подчертая, че имаме нужда от нов пакт за растеж и стабилност, така че държавите членки да се впишат в е, съответния модел с спецификите от държавите членки, да не проистича от е, налагането на други по-големи или по-силни държави или съответно от показателите на различните пазари. Сега Жан Артюи от Френския сенат и след това госпожа Камашус. Господин Артюи, благодаря, госпожо председател. На свой ред искам да изразя задоволство от е, тази среща между европейски парламентаристи и парламентаристи от държавите членки на Европейския съюз. Искам да подчертая следното. Става въпрос за специфичните характеристики на еврозоната. Като всички тук, аз естествено съм привързан към общностния метод. Какво искам да кажа? Преминаването към еврото наистина промени нещата за онези държави, които е, направиха от еврото собствена валута съответно вече няма възможност за валутно приспособяване. Разбира се, еврото е нашата обща валута, но държавите, които не са в еврозоната, могат все още да се приспособяват, могат да варират, могат по някакъв начин да е, правят изменения във връзка с курса. А това не е така за еврозоните и това е много е, силно условие. Когато изградихме пакта за стабилност и е, растеж, това е като договор за съсобственост, просто не бяхме предвидили а, е, това препятствие. И когато се случи инцидента, се оказа, че последиците са много силни, когато трябва да се създаде фонд за е, финансова стабилност и когато трябва наистина да се внесе капитал за стабилност. И не държавите в еврозоната участват в финансирането. Не всички държави, а само държавите от еврозоната. А последиците могат да бъдат значителни. Това именно оправдава, според мен, специфично управление на еврозоната. Като се има предвид, че всички държави, членки от Европейския съюз, ще се присъединят в един момент към еврозоната – но в момента залогът е в еврозоната. Ние трябва да предвидим такова едно специфично управление вътре в нея. Разбира се, не трябва да се задоволяваме с някакво демократично алиби. Трябва със сигурност нашите правителства, които са проявили толкова благоприятно отношение към Европейската комисия през 2000 години, трябва все пак парламентите сега да се намесат с контрол. Контрол върху еврозоната. Благодаря, уважаеми колега. Сега представител на Испанския парламент. Muchas gracias, querida presidenta. Yo querría iniciar mi intervención Благодаря, госпожо председател. Искам в началото да благодаря за това, че организирахте тази съвместна среща. Благодаря за това, че поканихте комисари и представители на съвета. Мисля, че тези два дни бяха ползотворни. Те бяха полезни от гледна точка на предварителния контрол и наблюдение преди началото на европейското полугодие. Два коментара. Първо, по отношение на бюджета за инвестиции. В него важна роля ще играят структурните фондове. В тази връзка искам да благодаря на комисарите Рен и Андор. Какво ще кажете обаче за дейностите свързани с справянето с младежката безработица? Комисаря вчера спомена за структурни предложения насочени към Испания. Спомена и за конкретни срокове. На второ място искам да попитам за европейските мрежи за транспорт и технологии. Ако еврооблигациите са важни за излизането от кризата, то средиземноморския коридор, транспортен коридор е изключително важен за економиките на страните от Южна Европа. Беше казано с право, че финансовата стабилност и растежи вървят ръка за ръка. И когато се опитваме да постигнем фискална консолидация, нека да дам един пример от Испания. Дефицита за тази година е 8,5%. Разликата е 2,5% спрямо миналата година. Може ли комисията да предвижи, е, предвиди малко по-голяма гъвкавост? Ако искаме е, нашето правителство да изпълни целите, ние имаме нужда от такава гъвкавост. Господин Уайт от Ирландския парламент. Е- Благодаря, госпожо председател. Много се говори за необходимостта от фискална дисциплина. Говори се и за това, че фискалната дисциплина трябва да бъде придружена от политики насочени към растеж. Каза се също, че фискалната дисциплина е необходимо, но недостатъчно е условие за растеж. Мисля, че всички можем да се обединим около тези изводи. Но от разискванията през последните два дни стана ясно, че няма едно и също ниво на яснота няма единно ниво на прозрачност и отчетност. Имам предвид отправянето на всички тези послания към нашите избиратели. Трябва да имаме необходимите инструменти, които да ни дадат възможност много точно да обясним на нашите граждани в какво се състоят най-вече политиките ни за растеж. Ако запитаме в какво се състоят политиките за растеж, то отговорът ще зависи от това кой ни го дава. Комисарят Андор много добре изясни някои от тези политики, но има различни виждания за тях. Някои говорят за структурни реформи, други говорят за използването на средствата по структурните фондове като лост – Вчера ресорният комисар пък говори за стратегията Европа до 2020 година. Той също посочи, че е получил писмо от 20 държави членки, писмо на тема с растеж и политики за растеж и в това писмо нито един път не се е споменавала Европейската стратегия до 2020 година. Та в какво всъщност се състоят политиките за растеж? Как да ги обясня на моите избиратели в Ирландия? Мога да им обясня вероятно фискалния пакт, той е само 11 страници и е сравнително ясен, но как да им обясня в какво се състоят политиките за растеж? Не можем ли по добре да си изясним какво точно имаме предвид с растеж. Благодаря, господин Гарига. От Европейския парламент. Явно го няма, затова ще дадем думата на господин Жоел от датския парламент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги е, за този дебат. Ползотворен беше той последните два дни. Много колеги подчертаха, както и аз казах тази сутрин, че депутатите от националните парламенти играят двойна роля. Имаме задължение да защитаваме и обясняваме това, което се случва в Европейския съюз когато става въпрос за създаването на работни места и за фискална консолидация, но от друга страна имаме правото да бъдем включени в дебата. Днешната и вчерашната срещи обаче не постигат до края целта и затова имам въпрос – няколко оратори почетаха, че създаването на работни места е изключително важно, за да се излезе от кризата. Действителният въпрос обаче е как да тълкуваме елементите от фискалния пакт по такъв начин, че да се създаде растеж и да се създадат работни места. Мисля, че би трябвало да има конкретни препоръки за всяка една страна и когато те се създават, да се правят консултации с депутатите от националните парламенти. Аз съм член на управляващата партия и съм убеден, че комисията може да обсъди всичко това с компетентния министр, който в момента се седи до, до вас, господин комисар, но тъй като трябва да сме демократи, трябва естествено да се включат всички в дебата, не само управляващите. Затова, нека да попитам, каква е стратегията, как да се обясни всичко това на колегите от националните парламенти? На няколко пъти тази седмица се участва в дебати и колегите постоянно ме питат кой е в крайна сметка отговаря за, за очертаването на политиките, кой носи отговорността. Благодаря ви, уважаеми колега. Сега за две минути за, на господин Александрас. Благодаря. Господин Рен, имам няколко въпроса към вас. Защо нашите съграждани и защо националните депутати, когато се говори за бюджетна консолидация, не чуват също така да се говори за основата. Тук се говори само за разходи, а не за приходи. А когато се говори за приходи, говорим за ДДС. Гражданите им писна. На тях им писна от Брюксел да им се казва, че трябва да се съкрещават разходи. И може би трябва наистина да се консолидират бюджетите по друг начин. Господин Рен, за тези държави, които са засегнати от бюджетната консолидация, можете ли да обясните тук, че става въпрос за много сложен проблем и не става въпрос само за съкрещение, но става въпрос и за създаване на богатство? И господин Андор, благодаря ви, господин комисар, наистина, защото се опитвате да направите всичко възможно, за да може заетостта да бъде в центъра на нашите грижи и се опитвате да направите нещо за нашите държави членки, които са в момента в програма на, на приспособяване. И не трябва да се забравя това измерение. Но както каза Испания, в една такава държава като моята трябва да се говори за бъдещето на младите. Не може да се говори само за краткосрочни договори, за, за, за трудови договори без никакви права. Трябва да се види какво може да се направи за истински трудови договори, които да представляват е, добавена стойност за качествени трудови договори, защото не е достатъчно да се намери работа. Трябва да има и качествена работа за да може да се говори за бъдещето на нашите младежи, за да могат те да построят живота си, защото не е достатъчно просто е, някакво просто подобрение на статистиката, е, защото проблема не е само структурен, проблема е, е съществен за целите ни общества. За това, господин комисар Андор, трябва да настоявате на това, че трябват качествени работни места за младежите. За съжаление нямаме повече време, казва председателката. Сега ще дам думата на министърката а, за 5 минути за отговор на въпросите, на които може да отговори. Благодаря. Well, first of all, thank you very much. Благодаря. Няколко отделни елемента бяха засегнати, но има обща линия тук. Баланса между консолидацията и растежа как да проработи той. На пръв поглед можем да кажем, че ако не харчим, няма как да има растеж. Освен това, трябва да се подчертае, че няма нещо като природно обословена връзка между изразходването на средствата и растеж. Защото тези задлъжнели държави би трябвало да имат много голям растеж, ако тази връзка беше на лице. Така че първо трябва да видим какво има в фискалния пакт и как това да се превърне в политика за създаване на стимули за растеж. Ако всяко евро в европейския бюджет се изразходва за растеж, за иновации, за образование, за обучение, е, това ще е нещо добро, но не, не е реалистично. Много трудна политическа задача е това. Освен това, е, тук ще има голяма доза бюрокрация. Това е огромна, огромна цел. Имаме европейския патент, имаме сектора на услугите и така нататък. Мисля си обаче, че можем да направим нещо подобно, поне да се опитаме да се придвижим в тази посока. Единния пазар го направи в миналото. Създадоха се много работни места. На трето място, няма как да има растеж в Европа без да има реформи в отделните държави членки. ОИСР току-що публикува едно много интересно проучване относно това как структурните реформи оказват влияние върху краткосрочното развитие на нещата. Едно от заключенията в този доклад е, че не е задължително да се стигне до вреда в краткосрочен план, когато се правят средно и дългосрочни реформи на трудовия пазар. А по отношение на безработицата сред младежите, този въпрос беше обсъждан в Стасбург преди няколко седмици. Днес го обсъждахме, обсъждахме го в контекста на макроекономическия дисбаланс. Мисля, че трябваше да обърнем по-голямо внимание на казаното от комисаря. Съответният съвет е направил ясни препоръки към държавните ръководители. Ще има редица срещи през април. Освен това, о, и ще има много трудности, защото даването на достъп на младите хора до трудовия пазар е свързано с образование, с професионално обучение, с всички от тези неща, които могат да накарат младите хора да се почувстват неразделна част от трудовия живот. Консолидацията обаче не трябва да се забравя, защото консолидацията е тази, която ще даде доверието у хората за това, че политиците вършат правилното нещо. И е, за това, че инвестициите, които се предприемат в момента, са полезни за бъдещето. Ето защо, например, когато става въпрос за финансовия сектор, има сериозно подценяване относно това до каква степен той трябва да е неприкосновен, да е абсолютно стабилен. Без малки и средни предприятия, тук засягам друга тема, няма как да има растеж и създаване на работни места в Европа. Така че, онова, което аз ще науча от а, днешната дискусия и което ще занеса в къщи, е, че има нещо като алианс който застава за, за всички тези трудни задачи, но ще има нужда от много усилена работа. Благодаря. Комисар. Комисарио. First, uh, as regards uh, the question posed by... Комисарен, благодаря, госпожо председател. По въпроса, повдигнат от госпожа Санчес от Испанския парламент във връзка с целите на Испания за фискална консолидация. Те трябва да се разглеждат в контекста на европейската економическа политика, както и в контекста на испанската политика економическа политика. И в двете области се цели постигането на стабилност и устойчивост. Трябва да разгледаме причините за проблемите, възникнали през 2011 година. Необходим ни е също подробен план за бюджетна консолидация за настоящата 2012 година. Когато разполагаме с тази информация, надявам се планът да ни бъде представен през следващите седмици, през март месец, ще можем да преценим дали Испания е предприела ефективни действия – за осигуряването на устойчивост на публичните си финанси. Пактът за стабилност и растеж има своето предназначение. В центъра му е стабилността и устойчивостта на публичните финанси. Именно върху това се съсредоточаваме, когато извършваме оценката на предприятите действия. Преди една седмица на съвета на министрите на економиката и финансите бе взето единодушно решение, в това число и от испанските представители, за продължаване на работата по ангажиментите поети по пакта за стабилност и растеж. Съгласно тези ангажименти ще се прилагат автоматични механизми за стабилизиране и мерки за коригиране. Крайната цел е постигане на стабилност и устойчивост на публичните финанси. Именно стабилността и устойчивостта на публичните финанси се взема предвид от комисията при оценката на предприятите действия до тук. Това ще бъде взето предвид и при оценката на Испания, като ще се направи сравнение между бюджетните планове за миналата година и плановете за тази година по въпроса поставен от ирландския парламентарист господин Дейли за ролята на Европейския съюз и Европейската централна банка по отношение на решения за банковия сектор в Ирландия и за финансовата система в Ирландия. Нека оставим на представителите на Европейската централна банка да говорят от нейно име тъй като уважавам независимостта на тази институция. Според мен за успеха на програмата на МВФ в Ирландия бе особено важно планът за преструктуриране на банковия сектор да заеме централно място в тази програма. Защо бе толкова важно преструктурирането на банковия сектор? Защото в Ирландия кризата не бе бюджетна, кризата бе банкова. Едва по-нататък тя прерасна в бюджетна криза. Ето защо в Ирландия е особено важно да се осигури надлежно преструктуриране и рекапитализиране на банките. Ето защо по програмата на МВФ бяха заделени 35 милиарда евро. Базовият сценарий предвиждаше 25 милиарда евро, а най-новите данни, които, с които се запознах, са под тези 25 милиарда. Имам предвид средствата необходими за преструктуриране и рефинансиране на банките. Това рефинансиране и преструктуриране бе необходимо за възстановяването на доверието към банковия сектор – то се възстановява, макар и бавно, и е важно за възстановяването и на ирландската економика, защото една стабилна економика зависи от банковия сектор. Колегата ви от Кипър постави въпрос за програмата за Гърция. Мисля, че трябва да заложим както на фискална консолидация, така и на насърчаването на растежа и заетостта. Трябва обаче да припомним, че економическият модел, прилаган в Гърция през изминалите 10 години, не бе устойчив. Той се основаваше на разходване на повече средства, отколкото бяха налични в страната. Ясно е, че фискалната консолидация трябваше да бъде предвидена в пакета от мерки за Гърция. Но права сте, като казвате, че в момента се съсредоточаваме все повече и върху насърчаването на растежа. Затова комисията предоставя техническо съдействие на Гърция. Експерти от Европейския съюз заедно с гръцки експерти работят по мерки за възстановяването на растежа. Работи се и по важни проблеми, като избягването и отклоняването на данъчно облагане. Както знаем, в Гърция отклоняването от данъчно облагане беше едно обичайно явление. И борбата с това явление трябва да бъде част от пакета мерки за Гърция. Бяха поставени много въпроси, няма да мога да отговоря на всички. По въпросите на колегите ви от Дания и Ирландия, за фискалния пакт. Фискалния пакт е важен, същевременно обаче смятам, че и националните правителства трябва да поемат категоричен политически ангажимент за разумна бюджетна политика и устойчивост на публичните финанси. Такъв ангажимент трябва да поемат и националните парламенти. Председателката прекъсва оратора. Благодаря ви. Няколко минути ви оставят преди преводачите да напуснат, така че оставам на вас последната дума. Благодаря. Госпожо председател, съвсем накратко по въпросите за е, растеж, заето си Испания. Най-критическата страна в моя е, портфейл – Въпроса за Ирландия също е доста важен, но когато става въпрос за заетост, е, Испания е изправена пред най-големите трудности. И тя има и най-лоша статистика. В началото по въпроса за растежа. Тъй като и в цяла Европа извън тази зала се говори за растежа. Трябва да се прави разлика между краткосрочни и дългосрочни предизвикателства пред растежа. Краткосрочните предизвикателства са свързани с това как да се даде ход на економиката отново. И в тази връзка финансовия сектор ще играе ключова роля. Ако признаем, че в Европа има такъв а, свързан, а, единен организъм на, на економиките на страните, важно е да се избегне заразата. Нейното прехвърляне във всички европейски економики. Това са, значи, краткосрочните предизвикателства. Важното обаче е да не се пожертва дългосрочния потенциал за създаване на растеж и да не се пожертва развитието на човешките ресурси, а те са много важни – и съответно трябва да има усилие и за стабилизиране. Ето защо едновременно с економическите мерки работим и по мерки за създаване на растеж, за инвестиране в човешки капитал. Не искаме да се стига до структура на безработица, тъй като тя подкопава способността за труд на хората, води със себе си риск от едно пропиляно, загубено поколение и така цялата економика страда. Ето защо стратегията ЕС от 2020 е много важна. Дори някои документи от страна на държавите членки да не се позовават на стратегията изрично, така или иначе имплицитно тази програма винаги присъства. Още нещо, което не може да се оцени само в национален контекст, а и на общо ниво. Става въпрос за доверието в вътрешния пазар. То е изключително важно, за да се възстанови растежа. По отношение на инструментите за инвестиране, предложението за многогодишната финансова рамка е изключително важно. По този начин ще се предвидят средства за инвестиране, защото без средства за инвестиране може да се стигне до противоречие между економическото управление и способността да се справим с безработицата и с други социални проблеми в държавите членки. Както вече ви казах, Испания е най- е, критичната страна. Имаме безработица с, е, е, от около над 20%. Не трябва да се говори само за една причина и едно решение. Причините са много и съответно инструментите за справяне с безработицата са много реформа на трудовия пазар, добре, но това не е достатъчно само по себе си. Трябва да намерим начин за подобряване на системата на образование, трябва да предвидим включване на обучението през целия живот. Рецесията на испанската економика се дължи на погрешното развитие в структурата на економиката. Какво имам предвид? Индустриалната политика трябва да играе по-голяма роля, когато става въпрос за генерирането на устойчиви работни места. Стабилни работни места, както каза господин Серкас. Мисля, че Европейския съюз има потенциалност да развива социалната економика. Аз мога да дам примери за това, как в страната на баските, например, е, социално насочената економика води до положителни резултати. Тези примери могат да бъдат е, споделени в цялата страна. По отношение на Испания конкретно, би трябвало голяма част от трудовата дейност да излезе от сивия сектор и да се превърне в прозрачна трудова дейност, а това е доста трудно. Аз съм съгласен с вас. Много благодаря, господин комисар. Искам да благодаря на всички. Така приключваме работата си. А всъщност едва започнахме е, по същество и вече трябва да се разделим. Искам да добавя все пак две думи в момента, в който Европейския съвет ще приеме големите насоки, които ще определят бюджетите на националните парламенти. Мисля, че е много важно наистина да обменяме идеи и мнения. До сега парламентарната комисия е организирала такъв обмен само с економическите и бюджетни комисии в националните парламенти, докато сега за първи път именно по повод на този договор поехме инициативата за подобен е, процес. Много хора се изказаха, председателите на трите парламентарни комисии, е, упражняващия председател на Европейския съвет Екофин. И мисля, че цялата тази мобилизация наистина придава европейски измерения на дебата, който трябва да се проведе около демократичния залог и около европейската динамика. За това ще ви кажа до следващата година. Ще отчетем абсолютно всички ваши предложения, всички бележки. Може би ще направим някакви малки работни групи, за да видим как оптимално да използваме нашите е, способности е, парламентите ни да работят в такива решаващи моменти. Нищо няма да може да бъде успешно, ако ако се върши само при закрити врата, ако не се върши заедно с парламентаристите, заедно с социалните партньори, както вие припомнихте, госпожо министър. За това ви желая приятно завръщане у дома и е, ви казвам до следващата година. Много благодаря на всички вас, които останахте до края на работата ни. Искам да благодаря на нашите трима гости, които е, наистина много качествено се изказаха и благодаря и на преводачите.